Um... Добър ден, колеги. Ако не възразявате, ако няма възражение по дневния ред, може да бъде прият същия. Ще направя няколко съобщения, преди да преминем към оперативната съвместимост. Преминаваме към втора точка съобщение на председателя, езиков профил – хърватски, датски, малтийски и ирландски няма да има днес. Преминавам към препоръките на нашите координатори, правило 205. Госпожа Возенберг от НП е номинирана за докладчик на доклада по собствена инициатива за киберсигурност и борба срещу киберпрестъпността. Господин Диас Демера от НП е докладчик по решението за прилагане на съвета, свързан с трети страни и организации с които трябва да сключи споразумения Европол и мис Гал е номинирана за докладчик по системата ETIAS. Ще се работи само на английски поради е, сроковете по няколко теми. Първата е един доклад е, за психоактивните вещества. Виждате името. След това предложение за решение за автоматичния обмен на информация за МПС с Дания. След това решение на съвета, свързан с ДНК данни Гърция, автоматичен обмен на информация от дактилоскопски характер с Латвия, автоматичен обмен на информация, ДНК информация с различни държави, сходен доклад. Два такива има. Приемате ли тези препоръки на нашите координатори? Приемат се. Искам да ви припомня, че ще има електронно гласуване утре в 10.15. Моля, носете картите си за гласуване. Сега точка 3. Много се радвам, че може да преминем дискусията за експертната група на високо ниво за информационни системи и оперативна съвместимост. Както знаете, тази експертна група бе създадена през юни месец миналата година. Тя се председател с председателства от генерален директор Руте. Той бе при нас през октомври миналата година, за да ни каже каква е дейността на тази група. През декември той излезе с един междинен доклад за междинни заключения и евентуални пътища напред. Тези теми са много интересни. Те са от политически характер, както и от технически. И много зарадвам, че комисаря Кинг е тук сред нас днес, за да ни представи актуалното състояние на работата на тази експертна група на високо ниво. Трябва да кажа, че имаше голям интерес миналата година за това какво смята комисията за работата на това ниво. Това бе обсъдено и на съвета по вътрешни работи. Много е деликатна темата. От една страна искаме да използваме бази данни, от друга страна знаем, че има въпроси, свързани с защитата на данните и те са част от оперативната съвместимост. Ще проведем дебат след представянето на комисаря. Много се радваме, че сте тук. Доста представители на съвета искаха да дойдат да говорят пред нас тук по тази тема, включително Томас Демазил – е говорил с координаторите по този въпрос и на следващата седмица координатори това ще бъде обсъдено. Благодаря ти, Джулиан, че си тук и че ще говориш по тази тема. Много се радваме, че си тук. Заповядай, направи своето представяне. Благодаря, уважаеми депутати, господин председател, благодаря ви за поканата да бъда днес тук с вас и да обсъдя информационните системи и оперативната съвместимост. Чували сте апели за все по-добро споделяне на информация, особено последните нападения показват колко е важно да се обменя информация между държавите членки. Част от последните нападения показаха също слабостите в начина по който са изградени информационните системи и как те си взаимодействащ. Имало е много случаи едно и също лице да има много самоличности в отделните системи, без това да бъде разпознато и това предизвиква голямо безпокойство. Очаквахме, очакваме европейските информационни системи да дават изчерпателни данни на полицаите, на граничните полицаи или служби, за да могат те да си вършат работата. Какво трябва да направим ние? Трябва да видим как да подобрим качеството на данните, които влизат в системата, да усъвършенстваме начина по който се обработват данните от системите и да подобрим достъпа до данни за органите по места. Говорили сме по този въпрос. Според мен това означава да използваме по-добре съществуващите системи, да се възползваме максимално от е, техния потенциал. За това подпомагаме нези държави членки, които трябва да приложат мрежата от Прюн. Затова полагаме все повече усилия да помагаме на държавите членки, които да приложат директивата за пътническите данни. Предприемаме стъпки за подобряване на съществуващи системи. През декември излязахме с предложение за укрепване на шенгенската информационна система. Това ще задължи държавите членки да сигнализират за лица, които са заподозрени за терористична дейност. Както знаете, за първи път въжме такова задължение по ШИС. Има определен напредък и за и що се отнася до обмена на информация между националните власти. Обемът на данните, който се подава към Европол от държавите членки, се е увеличил и част от вас или мнозина от вас най-вероятно са видели, че Европол е актуализирал информация по този въпрос. Същото се отнася до Шенгенската информационна система или ШИС. Вървим правилната посока, но има още много какво да се направи. Напредъкът означава и на второ място да покрием всички от тези празнини, които съществуват в а, настоящите системи. Тук имаме предложения за система за влизане и излизане от Европейския съюз и системата ETIAS. Как могат да работят нашите системи по-добре заедно, за да няма слепи места а, и да има по-добро взаимодействие помежду им. Ето тук вече идва и темата за оперативната съвместимост свързване на информацията в различните системи. Сложна е настоящата уредба и е доста накъсана и за това правоприлагащите органи понякога не могат да забележат връзки между определени данни. Работата ни по оперативната съвместимост се ръководи от една стратегия, с която излязахме през април миналата година, която доведе до създаването на експертната група на високо ниво, която да разгледа оперативните, правните, възможности за постигане на такава съвместимост. Видяхте междиния доклад на председателя, ще говорим за това, но преди да говоря за доклада, искам да се възползвам от тази възможност да развенчая някои нитове, които съществуват по работата ни около съвместимостта. На първо място, оперативната съвместимост не означава събиране на все повече нови данни – Става дума за един интелигентен, целенасочен начин на използване на съществуващите данни за постигане на оптимални резултати. На второ място, оперативната съвместимост не е свързана с създаването на една огромна база данни, където да бъдат насипани всички данни и да ги ползват всички, които ги искат. Напротив, обратното. Благодарение на новата рамка за защита на личните данни и благодарение на новите технологии, може да направим така, че данните да са на разположение там, където те са нужни, но и с ограничение на правата на достъп до тях за ползвателите. Оперативната съвместимост не означава, че ще има по-малка защита на данните, точно обратното. Работата по тази съвместимост е пряко свързана с зачитането на основните права. В тази експертна група имаме старши служители от държавите членки, от агенциите, координатора за борба с тероризма, както и надзорника за защита на данните и Агенцията за основните права. Секретариатът на комисията Либе има статут на наблюдател. Защитата на данните и правото на личен живот са изключително важни в дебатите на тази експертна група. Оперативна съвместимост означава и, че данните не могат да бъдат обработвани незаконосообразно. Псевдонимите и фалшивата самоличност не е защитена от Закона за защита на личните данни. И накрая, експертната група не означава, че експерти изготвят политики без това да е прозрачно. Не, те, техният мандат означава да видят какви са за, възможностите за тази съвместимост. Те ще дадат възможност за съвместни дискусии между институциите, за да се избере път напред. Аз съм днес тук, за да обсъдя с вас междинните заключения на тази група и това ще бъде един постоянен диалог помежду ни през едните дни, седмици и месеци. Основните въпроси, които обсъжда тази експертна група са следните. Качество на данните, създаване на търсене с едно поле, биометрична услуга за напасване на данни и общ, е, обща банка данни. За качеството на данните, това е централизирана система, която е под оперативната, е, оперативното ръководство на Еолиса в Талин. Европейската комисия трябва да разгледа възможности за създаване на автоматичен а, система за контрол на качеството, както и показатели за качеството на данните. Ако трябва да говоря от името на комисията, трябва да кажа, че ние много се радваме на едно такова предложение. Информационните системи са точно толкова ефикасни, колкото качеството на данните, които влизат в тях. Ще направим също така и партньорски преглед на данните, ще обучим служители по места, които всъщност захранват системата с данни. На следващо място е единно търсене. Средносрочния или междинния доклад говори за един портал за възможност за търсене паралелно в различни европейски системи. Идеята е да използваме по-добре съществуващите системи, като спазваме правилата за достъп и за използване. Европейската комисия иска да се направи едно проучване и пилотен проект, за да се види какво може да се направи. До юни трябва да изготвим това проучване и то ще служи за основа за изготвянето на пилотния проект и неговото апробиране. На трето място групата също обсъди евентуалното напасване на биометрични данни. Идеята тук е, като събираме пръстови отпечатъци, имаме и Евродак, визовата информационна система, ще има система за вход и изход от Съюза. Искаме да се използва една услуга за биометрично а, напасване тази услуга може да прави проверка на самоличността за всички централизирани системи и може да даде възможност за търсения в различни, държа... Извинете, в различни бази данни, използвайки биометрични данни и така би трябвало да разкрием фалшиви самоличности. Тук, разбира се, трябва да има и спазване на опазването на личните данни, което, са, което е записано в много от нашите документи. Ще има отделни контролни механизми, които ще бъдат разделени. Европейската комисия се обърна към ЕОЛИЗа да разгледа този въпрос и да анализира техническите и оперативни аспекти на прилагането на една такава възможност за засичане на биометричните данни. Групата също говори за една единна база данни с буквени и цифрени, цифрови показатели. Когато се използват такива общи бази данни за самоличност, което е записано и в ETIAS, както и в системата за вход и изход, лицето може да има само една самоличност в различните бази данни. Това ще предотврати използването на фалшиви самоличности. На техническо ниво трябва да се работи още в този посока. Европейската комисия поиска от експертната група да види дали това е възможно, реално приложимо и ще може тази база данни, която се предвижда за системите ETIAS и вход и изход, да бъде разширена до други такива и да ни докладва. Експертната група също така ще продължи да обсъжда тези въпроси подробно до края на април на своите заседания и Самата тя няма да взема решение, просто ще изложи своите препоръки, заключения в един окончателен доклад, който трябва да излезе в началото на май и който ще послужи на Европейската комисия като база за обсъждания с вас и с съвета за евентуални бъдещи стъпки. Съжалявам, че малко дълго прозвуча това, може би е, понякога звучи доста объркано. Надявам се да ви хареса всички диаграми в доклада. Ако разберете всичките, значи се справяте по-добре от мен. И сега с удоволствие ще отговоря на вашите въпроси. Благодаря. Much, And... Uh, Много ви благодаря. Вие споменахте диаграми, но всъщност се спряхте и на основни идеи, които са били много важни за нашите колеги, а именно да не се трупа цялата информация на едно място, а просто да се използва по-добре, така че да може да се проследят различните самоличности. Ние не желаем просто да имаме повече информация, трябва да мислим и за нормите за защита на данните. Но същевременно и хората, които са професионалисти в областта, трябва да имат достъп до информацията, която ги интересува. Господин Дюпре. Благодаря, господин председател. Благодаря и на вас, господин комисар. Е, вие не идвате тук да се отчитате, по-скоро да ни дадете информация за работата на тази експертна група. Позволете ми да кажа нещо, което не е свързано с е, това, което вие обяснихте. При обмена на информация в областта, която ни интересува, ние разчитаме на инструменти от преди Лисабонската епоха. Следователно, моят въпрос е, не смята ли комисията, че е дошъл момента да се премине на следващия етап и рамково решение възоснова на регламента, което да отразява ситуацията след Лисабонския договор? Не знам дали комисията има намерение да го направи. На второ място, аз съм съгласен с вас, господин комисар, както и с експертната група на високо равнище, че няма смисъл просто да се събират данни, ако тези данни не са качествени. Групата е абсолютно права. Няма смисъл, ако тези данни не се тълкуват интелигентно и на трето място, ако не се знае кои са органите с достъп до тези данни данни съгласно различните категории. Но вие споменахте и нещо, което ме притесни. Експертната група беше създадена през месец юни. От април 2016 година имаме документа на комисията за входа и изхода. През май ревизия на Евродак. През ноември системата ETS. През декември промяна на системата е, и оперативната съвместимост. През цялото това време няма никакво предложение да се анализират системите, да се анализира оперативната съвместимост и какво виждаме. Например, при преработката на Евродак ще се запази важността на 10 пръстови отпечатъка и едно лицево отражение. При друга система имаме един пръстов отпечатък и едно лицево изображение. Каква е логиката тук? Може би започваме да работим твърде бързо по някои от предложенията – докато заключенията на експертната група би трябвало да доведе до някои промени. Мога да дам и друг пример. Доклада, който сравнява етия си системите за вход и изход. Ще видите, че двете системи изобщо не са свързани помежду си, което е наистина абсурдно. Как можем да направим преглед – на входа или изхода на дадено лице, без да можем да проверим предварителното разрешение за вход или датата. Дали е имало такова разрешение на първо място? Това просто не е предвидено. Мога да дам и други примери. Но към въпросът. Аз съм съгласен с, с всичко, което казахте, но трябва да се действа много бързо, защото Иначе ще имаме все тази липса на последователност и липса на оперативна съвместимост. Нещо, което е много необходимо. Затова наистина призовавам работната група да работи по тези теми, заедно с съвета по вътрешни работи, да се работи по системата ETIAS, по системата за вход и изход – за да се отстранят тези слабости и липса на последователност, да има наистина съвместимост. Благодаря. Thank you very much, uh, next it's Birgit, Благодаря, Биргит. Thank you very much and thank благодаря ви. Благодаря, господин комисар, за това, че ни предоставихте информацията. Имам пет или шест въпроса. Първоначално вие казахте, че няма обмен на информация, дадохте пример с различните самоличности на един и същ човек. Но проблемът тук е не само, че не се проверяват винаги базите данни. Държавите членки не винаги предоставят информация. Когато информацията е няма, в базата данни няма как да има обмен или съвместимост. На трета страница в междинния доклад виждаме, че е необходимо първо да се подобрят съществуващите системи, преди да се мисли за нови. Чудесно! Но след това имаме 11 страници подробно описание на бъдещите нови системи и практики. Това е странно. Нима държавите членки просто не желаят да обсъждат къде са се провалили и предпочитат новите мерки. Или оперативната съвместимост е нещо различно от създаването на бази данни. Комисията ще излезе ли с нови предложения и, и ако го направи, може ли да гарантира, че ще е изпълнила всички необходими консултации преди това? Въпроси във връзка с необходимостта и пропорционалността. Тук не говоря само за личните данни и безопасността на данните, а и за необходимите гаранции при оперативната съвместимост, например презумпцията за невиновност или за ефективна правна защита. Ние имаме планове за обща база данни ЕКРИС, Евродак и други системи могат да влязат в нея. Бихте ли ни дали малко повече информация и за тъй наречения склад данни? Как на практика те ще бъдат анонимни? Може ли това да се прилага и при обработката на визи? Дори да има анонимни данни, ще бъде ли абсолютно невъзможно да се знае кое е лицето? И още нещо. Говорим за извършването на оценка на тази обща база данни. Бихте ли обяснили какво можем да имаме като добавена стойност за този бъдещ общ депозитар на данните. Ще спра до тук. Добре. Вие споменахте думата депозитар. Не съм сигурен, че комисарят имаше предвид точно това, като използваше английската дума warehouse или склад, хранилище, но е ясно, че това е въпрос на езикова специфика. Господин Бони. Благодаря. Благодаря ви, господин председател. Благодаря, господин комисар, за вашето изложение и обяснение. Благодаря, че ни запознахте с резултатите от работата на експертната група на високо равнище. Ясно е, че за да има сигурност, трябва да отговорим на някои въпроси какво трябва да е задължително и какво доброволно при този обмен на данни. Вие засегнахте темата, но мисля, че е важно разискването да продължи. Нещо много важно за държавите членки. На второ място оперативната съвместимост. Тук има и правно и техническо измерение – много е важно, според мен, като говорим за съвместимост, да се имат предвид всички предприяти стъпки от комисията в административната област, държавите членки също, за да има реална съвместимост. На трето място трябва да има последователност при изискванията, да знаем от какъв вид данни се нуждаем. Натъкваме се на доста различни критерии и господин Дюпре е прав. Тук ще трябва да се поработи. На трето място важно е системата да позволява наблюдение и обработка в реално време. Това е важно за сигурността. За бързата реакция. Да, трябва да работим с държавите членки, но е необходимо да зададем архитектурата на тази бъдеща система за работа в реално време. Разбира се, тук ни трябват съответните алгоритми и начини за обработка на данните. Нещо, което ще позволи да се преодолее раздробяването. Иначе аз съм съгласен с вас, трябва ни наистина един общ склад на данните – и Използвам латинската дума депозитар за това хранилище. Тук трябва да се използват разбира се нормите за защита на личните данни, да имаме сигурност на електронната комуникация. Всичко това са проблеми за разрешаване. Това са ключови въпроси. Трябва да се работи далеч по-бързо и да се подава на време на информация на държавите членки, за да се приспособят към новите изисквания. Благодаря, госпожа Саргентини. Благодаря ви, господин председател. Малко съм озадачена от първото изречение в междиния доклад за паралелните предизвикателства на миграцията, организираната престъпност, тероризма. Струва ми се, че става дума за много различни предизвикателства. Да ги определяме като паралелни, само защото са едновремени, ми се струва спорно. Вижте различните бази данни, които имаме в Съюза – Те имат за цел улесняването на входа и изхода на Европейския съюз за тези, които съответно имат право на такъв вход. Визовата информационна система също помага и при молбите за убежище – Евродак помагат. Това са напълно легитимни бази данни, те имат своята цел, но и своите ограничения. Следователно, трябва да знаем, ако обвържем тези бази данни, какви ще са предимствата и ограниченията. Като тук трябва да се има предвид не само какви данни влизат в системата, но и дали в системата има данни, които са ненужни. Например, чешки гражданин с червена заповед от Интерпол, издадена от трета страна, по погрешка, беше влязъл в системата, Германия го беше внесла, тези данни се оказаха погрешни, но германските органи обясниха, това е за по-сигурно, дори и да сме направили грешка. Представете си, ако системите се обвържат, тогава една грешка ще се разпространи из цялата система. Има много такива хора, за които са издадени заповеди от Интерпол. След това, как можем да сме сигурни, с това, което се предлага за Евродак, след като вече има предложения за вземане на пръстови отпечатъци от деца и включването им в системата. Нещо друго, как на по-късен етап да сме сигурни, че няма тези данни да се фалшифицират че няма да се смесят с отпечатъци от европейци и така нататък. С други думи, правилно е да се каже, че трябва да имаме такива връзки в системата, но е необходимо да се знае какви ще са възможните слабости и как ще се използват данните. Разбира се, малко съм объркана сега, след като целият уикенд обсъждахме забраната за вход в САЩ за граждани от 7 държави. Това също засяга личния живот. Благодаря. Госпожа Мецола. Благодаря, господин председател. Благодаря на комисаря за това, че е днес сред нас и е, обсъждаме тези важни въпроси изключително важно е и за е, охраната на границите, и за вътрешната сигурност. Разбира се, необходими са системи за обмен на данни между държавите членки. В този е, случай аз съм е, съгласна с е, мнението на господин Бони, е, който е, е, говори за това, че е необходима връзка между системите и е, много важни правила, е, много точно определени правила за достъп. Естествено, че е, става дума и за въпроси свързани с защитата на личните данни. И в този смисъл би трябвало да се ангажира и координатора за борба срещу тероризма, но по също тия начин и надзорния орган за защита на данните на европейско равнище. Много интересен е докладът на групата на високо равнище и аз очаквам с нетърпение окончателния вариант вече на доклада. На два въпроса Достъпа до данните. Е, трябва да знаем как ще можем да контролираме най-добре този достъп. Междувременно чухме за това, че трябва да се е, отговаря на редица изисквания, за да се получи достъп, но вие говорихте за това в е, уводните си думи, но аз бих искала да знаем малко повече, за да знаем как кой в крайна сметка ще бъде в състояние да търси в свързаните системи. И освен това, когато се говори за националното равнище, за националната отговорност и така нататък за, по отношение на качеството на данните, ви трябва да ни дадете малко повече подробности как си представяте точно това. господин Коелю. Благодаря, господин председател. Благодаря и на комисаря Кинг за много ясната презентация на работата на групата на високо равнище. Има неща, които очевидно се запазват в досегашните ни системи, други, които се променят, въвеждат се или се мисли за въвеждането на нови. Е, елементи. Е, естествено, това е в крайна сметка и задачата на групата на високо равнище да се помисли е, как може по-ефективно да работят е, системите и какво е необходимо. Е, наскоро при атентата в Берлин установихме колко важни са всъщност данните по отношение на самоличността и наличието на различни самоличности в системите. Ние се нуждаем естествено повече ангажимент от страна на е, държавите членки при въвеждането на определени е, набори от данни, при осигуряване на качеството. И естествено, това е изключително важна задача на групата. Е, дали в това отношение можем да очакваме повече професионализъм след приключване на доклада? Можем ли да очакваме повече отговорност от страна на служителите и естествено съответната квалификация, за да подсигурим необходимото качество. София Инфелд. Да, благодаря, господин председател, благодаря, господин комисар. Искам да уточня още в самото начало. Приветствам усилията за повече оперативна съвместимост. Винаги сме настоявали за това във връзка с обмена на информация и с общата обстановка е, и анализите на европейско равнище. Естествено, че това е, е изключително важно, тъй като е, имаме основания за много тревога. Вие сам споменахте, че във връзка с защитата на личните данни, а това е тема, която е тясно свързана с оперативната съвместимост на системите, е, ще трябва да се изградат е, много защитни механизми и гаранции. Е, демократичните принципи трябва да са запазени. И така, кой в крайна сметка ще отговаря именно за защитата на личните данни и за тези гаранции? Дали правомощията ще бъдат на европейско или на национално равнище? Много стриктно трябва да се определи в крайна сметка кой отговаря именно за ненавлизането в личната сфера по непозволен начин. Това обединяване на бази данни поставя редица въпроси, естествено. И затова трябва да знаем кой ще отговаря. И е, за личните е, данни. Е, доверието е нещо хубаво, но контрола, както знаем, <laughs> има една такава вече крилата фраза, е винаги необходим. Още по-добре е да има и контрол. Така че ние знаем, че има и хора, които не са непременно, така да скажа, подръжници поддръжници на идеята за Европейски съюз, включително и в управляващите коалиции в Европа в момента и може би и след изборите ще има подобни партии, които ще ни критикуват много, ако допуснем проби в системата за защита на личните данни. Така че е, необходими са ни е, е, усилия за повече оперативност на системата, но и оперативна съвместимост, но трябва да разбера сега. Разбирам, че Швейцария, Норвегия участват в нашите усилия, но САЩ, а не, добре, нещо съм объркала. Успокоихте ме партията 99, а също и EDPS е, е е, отново ще поставят въпроси, свързани и с сигурността на нашите системи, но и с защитата на личните данни. Не можем да започнем с нещо ново и да въвеждаме нови елементи, ако а, е, не сме проверили надлежно действащата в момента система и не сме сигурни, че тя работи добре. Да, добре, е, фактът, е, че в Берлин се установиха определени нередности и неспособност на системата да реагира правилно, може би се дължи в крайна сметка на това, че тя не е използвана както трябва. Господин Диас Демера, благодаря ви, господин председател, господин комисар. Първо да се извиня, че не можах да ви чуя, но трябва да кажа, че много внимателно прочетох междинния доклад и искам да направя някои коментари, както и да задам четири въпроса. Ако тази оперативна съвместимост е абсолютно необходима, то ще кажа да, това е така. Но аз трябва да кажа, че като разглеждаме системата, която трябва да се създаде, аз виждам, че се предвижда вързване на 14 различни бази данни. ШИС, ВИЗ, документите, Евродак, базата на Европол, Прюм, ЕКРИС за съдебните досиета – като тук дори ние не обсъждаме качеството на данните, имаме също така системата за вход и изход, системата Елеста, която събира данни още преди да се влезе в страната и така нататък. Това са 14 различни бази данни. Така че ми се струва, че предначертаното е изключително мащабно. Експертната група казва, че ще има само една платформа за търсене на данни в системата, че данните ще са взаимосвързани, биометрични. Същевременно в междинния доклад ме карат да си задам няколко въпроса. Първо, как се защитават основните права и същевременно да сме сигурни, че правоохранителните органи ще имат възможно най-добрия достъп до подобни данни. От тук и четирите ми въпроса към вас, господин комисар. Заключенията на групата ще се оповестят през месец юни. Самият аз ще бъда докладчик на темата за входа и изхода. Моят график на работа не съвпада с това, което е предвидено, затова искам да знам кога трябва да е готов моят доклад, като имам предвид заключенията на експертната група и тяхното оповестяване. На второ място, как ще имаме обслужването на едно гише при търсенето на информация. На трето място, как ще се използва това хранилище на данни. И на четвърто място, комисията предвижда ли някакви нови проекти, предвижда ли да разшири обхвата при входа и изхода за да се включат в системата и европейските граждани? Това е сложен въпрос. И накрая, господин комисар, нещо, което живо ме вълнува – Необходимо е да се гарантира, че ще има много добро управление и най-важното демократичен контрол. Това е. Благодаря, господин Демера. Биргит, е, е, ще те помоля да бъдеш кратък. Да, е, много често говорим за качество на данните и аз оставам с впечатлението, че говорим за техническото качество на данните но трябва да проверяваме естествено и надежността на източниците на информация. Казвам това, защото в е, е доклада е, виждаме, че става дума за информация от Интерпол. Някои от е, лицата, които са включени в е, базите данни на Интерпол, са там не защото са извършили престъпления, а по политически съображения. Така че това имам предвид, когато говоря за достоверност, за правдоподобност на данните е, в източника. Да, ние ще поставим а, на първо място в крайна сметка данните от базите данни на дър държавите членки. Естествено, сега ще дадем думата на комисаря, за да отговори на този много широк спектър от въпроси, които засякаха всякакви правни аспекти и технически и така нататък. Благодаря, председател. И аз искам да благодаря на всички, които работят по тази тема. Наистина нещата са малко объркани, много елементи на едно място. И понякога наличието на толкова много елементи е, не улеснява и с описанието им. Надявам се, посредством нашите дискусии, да стигнем до едно разбиране на това какво се предлага и след това дебат по същество по различните предложения. Вземам при сърце постоянното ви тревога около ефикасния демократичен контрол. Ролята на парламента в този демократичен контрол, както казах в встъпителните си думи, е основна. Има едно предложение в междинния доклад, в което се казва, че би било добра идея, ние смятаме да изпробваме това. Говоря за този портал за единно търсене. Може би ще е добре да се апробира това, защото се предполага, че то няма да промени достъпа или контролните механизми за използване. За останалата част, за другите предложения, могат да бъдат те приложени по различен начин, подлежат на дебат. Но тези решения могат да изискват нова правна структура и отново ще се върнем при вас и да проведем дебата за съответни конкретни предложения. И тези конкретни предложения могат да бъдат направени единствено и само, ако имат нужда от нова правна структура по обичайните канали с пълен демократичен контрол от ваша страна. Така че това, което не целим тук, е да прескочим процесите на демократичен контрол. Един от елементите на работата на тази група на високо ниво, който ми харесва, е степента на все по-голяма прозрачност и приобщаване – в работата. Накрая на доклада има една страница, на която излагаме допълнителни теми за дискусия, по които групата може да излезе с препоръки. Става дума и за системата за всход и изход. И работата по тези теми е, е текла от край време. Сега обаче има повече прозрачност около нивото на техническо разглеждане, т.е. дълбочината на техническо разглеждане. И силно се надявам нещата да бъдат още по-прозрачни по отношение на напредъка по тази тема. Тези предложения ще бъдат направени и ще вървят по каналния ред, единствено и само ако имат нужда от правна рамка, след като са обсъдени тук по обичайните канали и одобрени по обичайния ред. Надявам се това до известна степен да успокоява онези, които изразиха тревога. Имаше няколко въпроса на господин Дюпре, както и други след него, за това, защо говорим за нови елементи, като все още имаме доста предизвикателства в настоящата съществуваща система. Префразирам въпросите. Е, при предишни диалози сме говорили по тази тема. Европейската комисия работи за това съществуващите системи да работят добре, което от своя страна означава да искаме от държавите членки да изпълняват своите задължения и да изпълняват задължения, които са поели. Това означава да продължим дебат с вас за различните проблеми, които възникват по прилагането, а такива проблеми възникват когато с някои от държавите членки напредваме по тези системи, тъй като не всичко е ясно от самото начало. В същото време обаче трябва да се взреме в някои нови а, сфери и някои нови предложения. Няма да спрем работата по новите предложения – Имаше втори въпрос. Господин Дюпре, е, господин Демера говориха за това. Как ще се разграничат продължаващия преглед на предложенията, които в момента се обсъждат и задълбочената работа в експертната група на високо ниво. Това, което мога да кажа, че ние знаем за този въпрос, т.е. запознати сме въпроса и се опитваме да го управляваме. Не може да спрем работата по предложенията, като спре работата на експертната група. Предложенията, които бяха направени в края на миналата година за укрепване на ШИС, вие ще ги разглеждате, интегрират или включват дебати, които са текли между експерти на, в групата на високо ниво предложението, което направихме по ETIAS, също вземат предвид първоначалните дискусии, които се водиха в групата на високо ниво. Предложението Евродак бе направено в контекста на преразглеждането на системата за обежище и може да се окаже, че има елементи, от работата на групата на високо ниво, които да могат да се включат в тези текстове. Има един конкретен пример, няма да си го спестя, господин Диенс Демера го спомена и той е свързан с въпроса за предложението, което ни бе направено от различни държави членки, че системата за вход и изход – може би е добре да бъде разширена. Докладът ясно го заявява, а пък аз съм го обсъждал и с експертите от групата на високо ниво, е, че ще се разгледат технологичните аспекти на този проблем. Ще се вземе предвид е, всичко, което е правно, необходимо и пропорционално. Но не тази експертна група ще вземе крайното решение, особено, що се отнася до правната необходимост и пропорционалност. Това са политически решения, които трябва да бъдат взети след дебати тук. Що се отнася до състава на групата – Смятам, че едно от предимствата на тази група, е, някои от вас зададаха този въпрос, е това, че тя приобщава много хора. Аз се радвам, че различните агенции, парламентът, Европейския надзорник за защита на данните са част от този процес. Всички приеха, че те допринасят за работата на тази група в контекста, който ви описах. Никой не се отказва от е, своята възможност да контролира работата на тази работна група. Всеки един от резултатите от работата и ще бъде контролиран по нормалните, обичайните начини и съм убеден, че надзорника на данните също ще излезе със свое независимо становище по резултатите от работата на тази група. След това какви са различните процеси а, и каква е тяхната цел, каква е допълнителната полза от тях. След, първо, хранилището на данни или warehouse, склад, хранилище – е, това е термин, който е избрала работната група. Това е един опит по-ефективно да се контролира качеството на данните. По-настоящем всяка система извършва контрол върху данните, които постъпват с нея, контрол на качеството, което е чудесно, но бихме искали да има допълнителни е, контроли върху качеството на данни. Това може да се направи по два начина – на първо място да се даде на агенцията ЕОЛИЗА, тъй като тя отговаря за тези системи, достъп до всяка една от системите, за да можете да влязат и да проверят качеството на данните. На второ място, едно предложение, което правим в текста, да се анонимизират данните или поне метаданните да бъдат анонимни в едно такова хранилище и така да се провери качеството на данните и от тогава ще се види кой какво влага като данни в тази система. Това са двата варианта. Смятам, че идеята за хранилище на данни има своите плюсове. Ако дадеш възможност на определен орган да влезе във всяка система, той може да види всички данни, включително и личните данни. Тези лични данни се изваждат за целите на контрол на качеството на данните, съхранявани в това хранилище за данни. Каква е ползата от единното търсене и как това единно търсене е различно от общия репозиториум? Това е единно търсене, така както възмеряваме да го пилотираме, дава възможност на крайните потребители, полицаи, гранични служби да имат достъп до националните си бази данни, което те имат и в момента, но в същото време с едно търсене да имат достъп и до общите бази данни на европейско ниво, като това ще отговаря на нивото им на достъп. Никой няма да промени а, правната рамка. В много случаи обаче те имат право на достъп до повече от една система. Така че, ако те искат да упражняват тези си права, те трябва да направят отделни търсения. Когато говорим с служителите по места, те ни казват, че това ще упрости живота им, ако могат да получат информацията, която имат право на достъп, да я получат при едно търсене. И това е всъщност предложението за интерфейса за търсене по този начин. Това не е предложението, обаче, за този репозиториум за биометрични данни. Тук вече при този архив данни ще има една възможност да съществува база данни, в която може да търсите, ще търсите за целите на ШИС или нещо друго. И в същото време база за данни ще ви каже дали информацията за това лице с тези биометрични данни е налична и в други системи. И тогава ще трябва да отидете в другата система и да видите информацията и там трябва да имате право а, за достъп до тази друга система, за да го проверите. Но ползата всъщност е, че се избягват случаи, в които, а в момента имаме такива за съжаление, случаи, в които някои лица използват различни самоличности в различните системи. И никой не го забелязва. Това е целта на тази, този общ биометричен архив. Ако тръгнем по този път, ще имаме нужда от нова правна рамка. И тогава ще дойдем да я обсъдим с вас. Нищо в този доклад не дава възможност да прескочите този тип контрол. Как се засича всичко това с презумцията за невиновност. Що се отнася до биометричния архив, там вземаме само биометрична информация. Данните, които вземаме за допълнителния слой, който се предлага за общо хранилище на самоличностите, където ще се съчетаят биометричните данни с име и дата на раждане. което ще даде възможност да предотвратим случаите за ползване на различна самоличност с различните бази данни. При биометричните данни виждаме, че има лице с тези биометрични данни. На следващото ниво можем да видим, че към тези биометрични данни има много самоличности – това ще улесни способността на работещите в сферата да си свършат работата. Това, което се прави всъщност е се вземат данните, биометричните и името, а не се е, вземат и влагат в тази, това общо пространство елементи, които да са свързани с идентичността в съответните бази данни. Тоест, там не се казва нищо за състоянието или сроковете на визата на лицето, или информация по ШИС, не се влага информация от Евродак. Всичко това си остава в съответните бази данни и има необходими нива на достъп, за да имате достъп. Надявам се това да ви помогне да ви обясни, ако не да ви гарантира сигурността на стъпките, които се предлагат. Но отвъд единното търсене, всичко останало ще има нужда от правни промени. Тези правни промени не могат да бъдат направени а, без а, да се мине през каналния ред, свързан с контрола. Съжалявам, че говорих дълго. Ще добавя още нещо. Държавите членки. Напълно сте прави. Всичко това ще заработи, само ако продължим да оказваме натиск върху държавите членки, които да предоставят необходимото качество на данните и да обменят данни. Поради тази причина много се радвам, че излязохме с предложения за укрепване на ШИС и за първи път ще задължим държавите членки в ШИС да споделят информация, свързана с терористични данни. Като погледнете предложенията, съм сигурен, че ще ги подкрепите. Благодаря. И аз ви благодаря, господин комисар. Благодаря ви и на депутатите за много интелигентните въпроси. Софи Интвелт и други споменаха контрола до май-юни когато ще бъде закрита тази работна група. Това е доста дълъг срок в политиката. Ще продължим да поддържаме връзка с вас, господин комисар, защото въпросът за оперативната съвместимост не само е много интересен, но има и основни въпроси, свързани с него с защитата на правата, технически въпроси. Господин Диас Демера, например, спомена че това засяга различни теми, по които работим сега. Поради всички тези причини трябва да бъдем в тясна връзка от сега до юни, когато ще дойдете отново тук и ще ни кажете какво е свършила групата. Колега спомена за държавите членки, че искаме оперативна съвместимост, но това ще има и своите последствия за това, как те ще подходят към тази тема. Отчетността, е, къде виждат Европейския парламент. Важно е също и министри на вътрешните работи да дойдат да ни обяснят как работят по оперативната съвместимост. Особено след нападенията в Берлин, много често се говори по тази тема. Депутатите тук ясно разбират какви са последствията от оперативната съвместимост. Имахме едно предложение господин Демазие, Предполагам, че и други ще предложат. Ако ми позволите, ние ще продължим с координаторите да говорим по тази тема май-юни, за да може да заработят нещата. Благодаря ви за представянето. Виждате големия интерес. Отново ви благодаря за а, вашето изказване. Отново ще се срещнем до май-юни. Благодаря. <clears throat> Колеги, малко се бавим, затова не... ще въведа веднага следващата точка. Ето защо каня директора на Европол Роб Уейнрайт да дойде на трибуната. Това е четвърта точка, уважаеми колеги. представене от страна на директора на Европол. Той ще разгледа нарушението на сигурността на данните на Европол на следствени досиета, свързани с тероризмът. Нека напомня, че през декември миналата година имахме дебат в пленарна зала на тази тема, заедно с комисаря и представител на съвета. След проведения дебат решихме, че е добре да поканим директора на Европол, за да дойде в Либе и да обясни какво точно се е случило и какви са последиците. Има и свързани теми, разбира се, изобщо за колегите, които се интересуват от потока на информация – и нарушенията между Европол, Комисията и Европейския парламент. Много се радвам, че господин Вейнрайт прие нашата покана. Радвам се, че е при нас тук и му давам думата. Много ви благодаря. Първо трябва да ви поздравя господин председател, с вашето наскорошно преизбиране като председател на комисията. Много ми е приятно да допълня информацията по темата, която вие споменахте, вече е разглеждана в пленарна зала, както казахте. Е, за какво става дума? Това е всъщност един смутителен момент за Европол, нещо, което приемаме много сериозно, но след проведеното разследване виждаме, че последиците не са особено сериозни. Аз ще обясня какво точно се е случило и какви са нашите дейности. Всъщност няма нарушение на сигурността, нито една от системите ИКТ или системите за сигурност на Европол не са били предмет на хакерска атака. Това е много важно тъй като ние отдаваме голямо значение на чувствителните ИКТ системи. Разбира се, винаги е възможна човешка грешка или нарушение на нормите на Европол за сигурност. Става дума за бив служител, той напусна организацията. Това е служител с опит от една от държавите членки, човек, който е качил данни на Европол на лично електронно устройство. Това не отговаря на нормите за сигурност на Европол, но служителя призна своята грешка. Според нас това се е случило през 2009 година – Самия трансфер на данни се е случил през 2009 година, след което данните са били прехвърлени на незащитено електронно устройство през 2014 година. И журналист от Холандия е успял да получи достъп до тези данни, като през септември 2016 година пише и статия за сигурността на подобни устройства. установихме, че е имало достъп до една трета от данните, но тези данни не са били разпространени на по-късен етап. Ние не смятаме, че става дума за злонамерено нарушение, по-скоро за небрежност от страна на служител, който не е следвал установените правила. Става дума за служителка в конкретния случай. Когато в края на декември 2016 година разбрахме за това нарушение, ние преминахме към приложимата процедура. Работата беше ръководена от отговорника за сигурността. Още същия ден започнахме проверка за сигурността, координация с националните органи в държавата, където се върна въпросната служителка. Националните органи започнаха официално съдебно разследване, което все още продължава. Засегнатите данни са всъщност 21 набора от обмен на данни – които засягат лица с престъпно минало и 24 разследвания. Това са данни за периода 2003 до 2006 с едно изключение. Това е разследване през 2007 година. С други думи, информацията вече е с 10 годишен срок – което покрива и срока за давност. Същото въжи и за разследванията. Ние веднага уведомихме държавите членки за нашето разследване. Освен това имаме и доклада за секретна информация, по който работим с Комисията за секретна информация. Те бяха уведомени за инцидента. Отговорите на държавите членки, засегнати от нарушението, показват, че тези е, вече остарели данни не съставляват опасност за сигурността. За нас е много важна степента на доверие, обаче – това е изключително съществено при обмена на информация. Много се зарадвахме, че нито едно от текущите разследвания не е застрашено. Също така се радваме, че държавите членки заявиха, че са доволни от начина ни на работа по този случай. Междувременно не сме установили някаква промяна на обема или типа информация, предоставена от държавите членки и нашето сътрудничество с тях не пострада. Какви са задълженията на Европол? Европол не е задължен да докладва за такова нарушение. Нито пред отговорника за защита на личните данни, нито пред европейските институции. Съгласно нашите норми за сигурност, вътрешните служби на Европол провеждат разследване. Като координатора за сигурност докладва пред Комисията за сигурност и държавите членки, представени в нея. Знаете обаче, че на 30 ноември този случай стигна до медиите. Става дума за телевизионна програма, излъчена в Холандия. И след като информацията стигна до обществеността, решихме, че в интерес на прозрачността ние трябва да направим своите пояснения. Веднага уведомихме Комисията по сигурност, управлението на Европол, членове на Европейската комисия и техните кабинети, Генерална дирекция вътрешни работи, най-вече съвместния орган за надзор и председателя на Комисията по граждански свободи в Европейския парламент. Аз изпратих писмо на 18 декември 2016 година лично уведомих бъдещия ни отговорник, бъдещия надзорник на данните, господин Боторели. Изпратих писмо и до него. Решихме, че е необходимо да уведомим всички външни заинтересовани групи, след като инцидентът стигна до медиите. Трябваше да изясним фактите. Това решение се взе, тъй като ние отдаваме голямо значение на прозрачността. Разбира се, Европол не може да предостави информация по текущо разследване на национално ниво не може също така да предостави и чувствителна поверителна информация на обществеността. Тук въпросът беше дали е имало злонамерено действие, дали е извършено престъпление. Доколкото знаем до сега, случаят не е такъв, но разследването продължава и тъй като продължава, ние трябва да се съобразим с правната процедура – Съгласно нормите на Европол, ние не можехме да оповестим случая по-рано. Именно поради тези причини, когато докладвах пред съвместната парламентарна комисия на Европейския и националните парламенти през месец ноември, малко по-рано, аз не споменах инцидента. Новото правно основание на Европол обаче според мен задава един по-добър механизъм за уведомяване на Европейския парламент при подобни случаи, които са от висок обществен интерес. Съгласно член 23 може да се разчита на работни механизми между Европол и Европейския парламент за работа с поверителна информация. Господин Диас Демера беше много настоятелен този текст да се включи в регламента. Европол също настояваше, тъй като ние имаме успешни практики в повечето държави членки и те дават възможност парламентарните комисии да бъдат запознати с чувствителна информация, без тя да стига до обществеността. Освен това, съгласно член 34, ние можем да докладваме по отделни досиета. Също така да се направи проверка дали субектът на данните е бил уведомен. И тъй става дума за човешка грешка, за професионален пропуск. И тъй като е човешка грешка, аз не мога да гарантирам, че това няма да се случи никога повече. Мога само да ви уверя, че опасността е много малка. Това е първият такъв инцидент от основаването на Европол през 1999 година. Аз съм убеден, че нашите системи са сигурни. До сега никой не ги е пробил, и ние работим при възможно най-високи изисквания. Освен това, Комисията за сигурност в Европол направи отново преглед на системите ни за сигурност. В тази оперативна среда се разглежда и здравината на системата, тъй като преди няколко години имахме инфилтриране от страна на бизнеса и от тогава прилагаме система за увеличен контрол. Самият аз разпоредих да се направят подобрения и да имат допълнителни стъпки за авторизиране – В заключение, пак ще кажа, става дума за злополучна човешка грешка, за която Европол съжалява. Естествено, тя се отразява зле върху нашата репутация, но мисля, че ние се справихме много бързо. Най-важното беше да установим, че няма да пострадат никакви текущи разследвания. Освен това, мога да кажа, че предоставената от мен информация е в интерес на нашите прекрасни отношения, развити през последните години. Благодаря. Благодаря ви. Уважаеми колеги, нека кажа, кои са се записали за изказване. Много са. Нямаме много време обаче. Би трябвало и Европол да може да отговори. Мецола, Лопес Агилар, Диас Демера, Гошаки Киничи, госпожа Инфелд, господ... госпожа Делил и госпожа Гомес. Ако няма други, е, с това приключвам списъка. Моля ви максимално по две минути. Госпожа Мецола. Да, е, благодаря ви, господин Уенрайт, за това, че сте тук днес. Е, е, вие подчертахте, че парламента подкрепя Европа. Това е така. Съжалявам за инцидента, за който говорим. Но най-важното, което трябва да се подчертая във връзка с неприятния е, случай е, че е, незабавно бяхме информирани. Това е знак за е, добро сътрудничество. Какво може да се направи от практическа гледна точка, така че да предотвратим повторение на подобни случаи? Е, ние работим с е, моя колега е, Гарсия Демерес именно по подобни въпроси и за това питам в крайна сметка как бихме могли да се подсигурим за бъдеще, за да няма подобни пробиви. Господин Агилар. Благодаря, господин Уен Райт, е, за това, че сте тук и ни обяснявате не само този така, злополучен епизод, но и срамен, бих казал, епизод е, за Европол. Ще изразя е, тревога, е, така както и много други е, колеги, които е, още в Страсбург, когато обсъждахме е, случаите на нарушение на сигурността на данните, е, бяха много разтревожени. Да, е, в момента в който е, нещата вече са били разкрити, вие информирахте действително е, надлежно всички е, органи на европейско равнище, включително и Европейския парламент, но е, в крайна сметка е, тази информация е била предоставена. Имало ли е, така да се каже, някаква извлечена полза от човека, който е нарушил правилата и в вие казвате, тя вече е била с, така да се каже, изтекла давност, не е била актуална, но използвана ли е по някакъв начин? И в крайна сметка информацията била открадната, така да се каже, от Европол. Е, има, е, има все пак е, данни, които са много по-чувствителни от други. Нали, знаем това и от националното равнище. Господин Дегрия. Сеньор директор де Европа. Господин Диас Демера, благодаря господин председател, благодаря господин директор. Всички ние знаем, че политическия контрол в този случай се извърши по време на пленарното заседание на 14 декември. Ето защо днес ние провеждаме и това информативно заседание. За никога, никога не е тайна, че аз вярвам в Европол. Казвал съм го и ще повторя. Европол е безценен инструмент за европейската сигурност. Така че моят ангажимент с Европол е абсолютен. Аз напълно се доверявам и на обясненията, които ни даде господин директора. Вярвам, че предприятите мерки са били уместни. Това е изолиран случай. Свързан с действие на служителка на Европол през 2009 година довело до последствия 2013 и 2016 година. Но репутацията на Европол изобщо не бива да страда заради този инцидент. Не бива да страдат и контактите на Европол с държавите членки. Аз разполагам и с информация за това, че вие, господин директор, сте били подкрепен на последното заседание на управителния съвет за предприятите мерки. Но ме интересува следното. Дали са предприяти мерки – които да избегнат подобни случаи в бъдеще. Това вълнува и моите колеги. Интересуваме също така как можем да сме сигурни, че политиката за сигурност на Европол ще гарантира доверието на държавите членки. Бих искал да информирам колегите, че съм се уверил лично, че вече има увеличена сигурност в мрежата и освен това няма възможност за ползване на каквито и да било USB устройства. Знаете, че през 2017 година, през май влиза в сила регламента за Европол – в който се съдържа много важния инструмент за парламентарен контрол на Европол. Включва се и участието на всички национални парламенти. Именно и за това бих искал да обърна внимание на един притеснителен факт. Притеснителен факт за мнозина – каза се, че изтеклата информация по никакъв начин не засяга текущи разследвания. Затова и господин директор мисля, че сегашният дебат е много важен, той е обоснован, но разбира се, трябва да бъде и пропорционален, балансиран дебат би трябвало да обслужи целите на протоколите за сигурност на агенцията, агенция, е, на която аз имам пълно доверие. Това е всичко. Благодаря. Uh, Chinichi, Благодаря ви, госпожа Чичи. Благодаря, господин председателю. Добър ден, господин Уайнрайт. Благодаря ви за представянето. Още веднъж ни пояснихте какво се е случило в този не особено приятен епизод е, от работата на Европол. Това по никакъв начин не означава, че ще спадне доверието в Европол от страна на държавите членки, нито нашата. Моят въпрос е в същата посока, както и на колегите преди мен. Наистина бе неприятен този епизод, но вие казахте, че става дума за изолиран случай, човешка грешка, не са нарушени информационните системи на Европол – не е имало никакви щети е, или поражения върху съществуващи е, разследвания. И няма причина за загуба на доверието. Казвала съм го, аз съм италианка и що се отнася до обмена на информация, моята страна си струнчи много добре в сферата на организираната престъпност. Случаите, с които се борим днес малко по-различни, разбира се, не само мафията и терористични нападения. Затова е важна работата на Европол. Затова трябва да засилите контрола и за... подобно на колегите преди мен ви питам какви други инициативи тъкат, какви възнамерявате да предприемете, за да има по-голяма сигурност в държавите членки и да запазите тяхното доверие и да може агенцията да работи по-добре. Благодаря. Благодаря, госпожа Интфелд. Благодаря, господин председател. Благодаря и на господин Райт за това, че е тук. Много сериозен въпрос. Една ключова дума се споменава тук от много от колегите и това е доверието. Аз разбирам, че е, това е изключително важен момент. Аз лично е, се доверявам на е, Европол и смятам, че тя е една много добре развита полицейска организация. Но естествено, когато имаш власт, имаш правомощие, отговаряш за правоприлагането, трябва да е, се радваш на доверието не само на институциите, но най-вече на гражданите и на държавите членки. И аз е, се страхувам, че случая действително е, така, много ви навреди не е достатъчно да кажем само няма зла мисъл в цялата тая история. Просто небрежност, човешка грешка. Страхувам се, че това е просто една слабост в системата, в протокола, който щете и зная, вие сте изпълнил задължението си да информирате Европейския парламент, но как можете да бъдете сигурни, е, че е, вие самият сте информиран всеки път, когато се случва нещо подобно когато а, нещо а, нередно се случва, естествено, а, веднага трябва да се подава информацията, но трябва да има и една система за контрол и надзор, която да осигурява, така да се каже, а, потока на информация към всички, а, във всички необходими посоки. А, другата година а, влиза а, новите а, разпоредби в регламента за Европа по... Предвиден е, е много по-силна система за парламентарен контрол, включително и с националните парламенти. Аз не мога да се съглася, че е, с вас е, вие така някакси се опитвате да омалуважите малко нещата. Не, става дума за нарушение по отношение на сигурността на системите, на базите данни. Е, е, така че е, не става дума единствено за а, е, дребен пропуск. Не само протокола. И а, е, в случая, така да се каже, предмет на цялото това нарушение. Ние се на всяка цена трябва да знаем, че а, има съответни процедури, които не позволяват да се достигне до една подобна информация и става дума в крайна сметка за начина по който функционира вашата организация. А, ние бихме искали да укрепим Европол, така че той да а, бъде по-сигурен и да работи още по-ефективно в бъдеще, но се нуждаем от гаранции за това, че а, вие наистина сте е, човека, който ще бъде информиран всеки път и при най-малката е, и най-дребната грешка и ще е, можем да ви се доверяваме за това, че вие ще подавате информацията. Господин Коелю. Благодаря на директора, господин Олен Райт, за това, че е тук и ни предоставя допълнителна информация. Ще започна с това, което и други колеги казаха – ние признаваме е, огромната роля на Европол в борбата срещу тероризма и други видове престъпления. Е, аз имам две забележки. Е, естествено, много неприятен е този случай. Вие сте съгласен, че Става дума за неприятен инцидент и е, той се отразява на взаимоотношенията между Европол и е, държавите членки. Естествено, че трябва да се направи нещо, за да е, преодолеем е, е, подобни слабости. А, е, е, е, ние не винаги а, сме а, информирани а, е, всеки път е, и в важните случаи на време. Аз разбирам, че вие сте е, информирали на заседание, което е свързано с класифицираната информация за случая, но подчертавам необходимостта действително много бързо след установяването на случая на време да бъде информиран Европейския парламент Е, установяването на е, лицето, което е, е направило грешката, е много важно. Не желая да зная подробности. Важното е, че вие знаете, но когато става дума за начина по който е действало това лице, за модус операнди, Подробностите са важни просто за да може да се предотвратят подобни случаи в бъдеще. Съгласен съм с вас, че е, е трудно е, човек да каже, гарантирам 100% че няма да има подобни пропуски в е, бъдеще. Но въпросът, който искам да ви задам е, взел ли сте всички необходими мерки, предприел ли сте всичко необходимо, така че да се предотвратят подобни случаи? Става дума най-вече и за решения, свързани с подбора на слушателите. И госпожа Мацол вече зададе въпроса какви са мерките, които сте предприели вече, които сте взели и какви действия възнамерявате да предприемате в бъдеще. Благодаря, господин Райт, за обясненията, които ни дадохте. Да, много така, неприятен инцидент, злополучна история. И то ден след като вие бяхте е, е, тук при нас, е, започнаха спекулациите по случая и а, е, е, а ние преди това разговаряхме именно за това как бихме могли да споделяме информация помежду си Европол и парламента. Ние е, подготвихме и дискусия през декември и резолюция. Е, е, необходим ни е, така да се каже, един канал за е, обмен на информация, включително и по подобни инциденти е, съобразно всички е, правила и е, за поверителност е, на обмена на информацията, която става дума за класифицирана информация, естествено. Много се надявам, че действително сте в състояние да предприемете необходимите мерки по отношение на процедурните гаранции за предотвратяване на подобни случаи в бъдеще и няма нужда, струва ми се, да ви уверявам, че аз се доверявам на Европол и желая е, Европол да става една все по-силна и е, добре работеща организация. Още по-добре. Но е, става дума за гарантиране на процедурите по отношение на сигурността на данните в Европол. това е много важно от гледна точка и на доверието на държавите членки. Е, и затова е, бих казала, че е, и вие в Европол и комисията трябва да гарантира съответното ниво на сигурност и на данните от разследванията, когато става дума особено за тежки престъпления, за тероризъм, организирана престъпност, но а, а, и а, естествено и по всички останали аспекти на поверителността. Да, благодаря, а, казва председателя. Естествено, а, сега ще чуем обясненията на господин Уен Райт. А, а, важен е момента и е информираността на парламента. Господин а, а, Демера а, говори а, за а, скоростта, с която се подава информацията. Естествено става дума за а, понякога и за а, такива наглед невинни прегрешения, да кажем, не си е, довършил работата си, искаш да спазиш определени срокове, да, да си по-експедитивен и ефективен, взимаш част от работата да я довършиш от дома. Това е, естествено е, също е, е пропуск е, и е, нещата вече е, се промениха, но ще се променят още повече. От 2011 година вече не е възможно да използваш частните си е, така, компютри и медии, <clears throat> за да вършиш е, служебна работа с поверителен характер. Освен това, е, ние е, проведохме и е, проверка е, за това как точно се действа с поверителната или класифицирана информация. Е, дали е, действително се спазват правилата по отношение на е, ограниченията в това отношение? Работят ли само оправомощените служители с този вид информация? Как точно се работи? Резултатите от проверката бяха добри. Наистина става дума за един злополучен инциденти. И е, уверявам ви, нашите служители проявяват необходимата чувствителност и са много добре информирани, че трябва да се е, е, обръща внимание най-вече на сигурността. Това се отнася и до държавите членки. Хиляди служители изясняват именно всички необходими подробности около сигурността на данните, ние се стремим да информираме и квалифицираме в това отношение и обучаваме всички, които работят с такива масиви от данни. Госпожа Чиничи постави въпроса за запазването на така, доверието. Важното е, естествено, не само да изясним съвсем ясно нашата политика по отношение на сигурността, да определим изискванията и стандартите. И имаше в, така, един нюанс, свързан естествено с подбора на служителите. Естествено, ние е, е, в повечето случаи работим с полицейски служители от съответните държави членки. Те прекарват около 9 години в Европол, имат 20-30 годишен стаж зад гърба си и а, са а, редовно а, обучавани а, и а, имат възможност да участват в курсове за специализация в определени области. Аз знае, че в много отношения работата се подобрява непрекъснато и то най-вече по отношение на работата с информационните компютърни технологии. Нашите служители 24 часа в денонощие следят всички параметри на сигурността на системата и ние сме се погрижили от техническа гледна точка да осигурим необходимите е, защитни механизми. Аз мисля, че е, е, след като установихме достъп до информация по не авторизиран, не разрешен начин, аз ви информирах е, не съм е, е, чул и никой не е установил за сега разгласяване на данни от нашите масиви по съответната телевизионна програма, в която бе изнесен случая и стана а, е, публично известен, но при всички положения а, е, така, проявен е журналистически професионализъм в това отношение. А, данните, а, ако доколкото са били известни на а, журналистите, а, са а, запазени в тайна. Няма а, знаци за същ естествено и е, така осъзнателно намаляване на доверието е, към Европол. Е, напротив, мисля, че ние работим все по-добре с държавите членки в борбата срещу тероризма и организираната престъпност. Естествено, че е, вие сте правили. Хубаво е да има един е, така добре е, осигурен е, срещу подобни нарушения канал за редовно информиране на парламента. През 2011 година парламентът разработи така, и документи, но трябваше да се създадат определени процедури и съгласно вашите препоръки, съжалявам много, че това не стана точно така, както парламентът го бе препоръчал, но вие знаете най-добре, защото сме говорили по тези въпроси, че вината в този случай не може да се търси в Европол. При всички положения, уверявам ви, винаги съм бил искрен и коректен към парламента и ценя вашето доверие. Благодаря ви, господин Уейнрайт, за това, че отговорихте на нашите въпроси. Нека да кажем нещо по това, което каза господин Корелиус, както и други, както и въпросите на госпожа Интвелт, Лопес Агилар, Ана Гомеш, госпожа Мецола. Всички те говориха за парламента. Парламентът бе информиран, че има изтичане на информация. Това бе единственото. Информацията вече бе излязла в публичното пространство, всички знаеха, че има изтичане на информация и всички знаеха, че това е факт. Фактът, че нямаме уредба и съм съгласна с казаното господин Райт за това, че нямаме път за уведомяване на депутатите за поверителна информация. Когато тече следствие, както бе през ноември, това нямаше а, как да стане. След това обаче излезе регламент, който даде възможност това да става. Силно си спомняте, госпожо Интвелт, вие, както винаги, изчерпателно повдигнахте въпросите, които ви вълнуваха, но бе трудно парламента да ви отговори. Дори аз не, не знаех нищо. Като председател на тази комисия не искам да имам достъп до поверителна информация, до която няма достъп опитни членове на нашата комисия, докладчици и така нататък. Имаме нужда от новно, основно, от ново правно основание – Ако това се случи отново, надява се да не стане, днес бе гарантирано, че няма да стане и тук съм съгласен с госпожа Интвелт, за това как изглеждат институциите в такъв случай. Това, което трябва да се случи е да има начин, по който директора на Европол, независимо, че има следствие, дори да има вече наказателно производство, съответните членове на комисията, координатори и така нататък, могат да бъдат информирани по надлежен път. Виждам, че от ноември до сега това не се е случило. Това, което аз направих е комисията да разгледа това, което каза господин Уейнрайт. Имаше и дебат в пленарната зала. Но... No трябва да ни се даде цялостна информация. За момента това не бе направено. Това е урок, който трябва да бъде научен. Полука, която трябва да бъде извадена. Не казвам, че това ще се случи, но ще обсъдя това с координаторите, тъй като смятам, че нямаме правно основание за това и ако нямаме, как да се случи тогава. Госпожо това, сега ще ви дам думата. Така разбирам нещата и смятам, че нашите членове трябваше да имат възможност за поверителна среща с директора Уейнрайт, но по-настоящем има пречки за това. Госпожо Интфелд, заповядайте накратко. Не може да стигнем до тук, да кажем, че е много трудно и пак да не се случва. И слушах с интерес казаното господин Уейнрайт който каза, че няма по-настоящем канали, с които той да сподели информация с нас. Смятам, че това е много сериозно като въпрос, но не съм аз тази, която ще съдя на комисия, която се ползва от АФЕТ за споделяне на поверителна информация. Смятам, че трябва да ни кажете какво е положението и незабавно се предприемат стъпки напред, а не да се изчака следващия проблем да възникне и да се каже, а, нищо не сме направили, нека да започнем да работим. Нека да видим какви са възможностите, какви са изискванията и това да се направи незабавно. Да видим как го правят в Афет и защо техния канал да не се използва от нас или има нужда от нещо друго. Да, не знам какво правят Афет, може да е добър пътя, може би не не дайте да смятате, че в тази комисия винаги се работи толкова изчерпателно. Благодаря. Да, това не е края на това заседание. Всеки член тук с опит по Европол и по тези въпроси ще си направи заключение за казаното от господин Уейнрайт. Вие като депутати трябва да направите своята оценка. Това е края на заседанието. Е, извинете, на точката от дневния ред. Ще координирам това с нашите координатори, ще видим какво да се направи и ще видим как може да имаме поверителна среща с Европол за брифинг. То това е пропуска, който съществуваше през ноември и колегата Коелио справо каза, че това не е единствения проблем. Проблемът беше изтичането на информация. Дадаха ни се гаранции, вие ще прецените дали ги приемате или не, както и другите. Софи, за кратко не искам да подновяваме. Аз не искам да повтаряме след година този дебат или след две години. Не става дума за изтичането на информация. Разбира се, че се случва това. Правят се грешки, предприяти са мерки. Аз съм убедена. Искам вие като председател да напишете текст и да ви го изготви секретарията, да ни опишете как стоят нещата сега, какви са пътищата напред и какви са изискванията, какво липсва. Как ще се подходи и при следващ път и да се създаде нова структура, ако е нужно. А, и да се започне сега, а не да се чака до следващия инцидент. Това беше молбата ми. Да, така е. Това казах и аз, че ще направя с координаторите. Ще напиша такова писмо или бележка. Много бе полезно това, което казахте. Господин Диас Демера. Сеньор президенте. Господин председател, взимам думата единствено за да внеса яснота, а не по-голямо объркване. И сега и през 2009 година Европол работи въз основа на правно основание, което е решение на съвета. Съгласно решението на съвета има независимост на ролята на Европейския парламент като бюджетен орган. Иначе Европол докладва пред парламента и комисията. Но това е съгласно новия регламент. Новия регламент от 2017 година съдържа и нов раздел. Предвидена е група за парламентарен контрол, в която участват и националните парламенти. В този момент, заедно с тройката, както знае много добре компетентния ни секретариат, се работи именно по този парламентарен контрол. Едно нещо трябва да е ясно обаче. Във всички национални парламенти има комисия по държавната тайна. Това е нещо съвсем различно от информацията, която обсъждаме в момента. За това и според мен на тревогите на комисия Либе и изобщо на Европейския парламент, отговора на тези тревоги е в новия механизъм, който влиза в действие през настоящата година. Благодаря много полезно това, което казахте. Ще имаме нов регламент. На ниво координатори, ако смятате те, че това е полезно, ако искате и вие, елате да присъствате като докладчик по Европол. Трябва да се изготви ясен документ за това как може да се подобрят нещата, имайки предвид новия регламент, за да има яснота и да няма объркване. Нека го направим, може да би е добре да присъствате, ще говорим с вас и с координаторите. И това може да е много полезно. Трябва да приключим с тази тема, колеги. Много ви благодаря за дисциплината в дебата. Благодаря на директора на Европол за негото изказване. Благодаря. So colleagues, we just proceed. We've got quite a busy uh, um, agenda. Доста натоварен дневния ред. Нека да преминем към пета точка. А последващата дискусия след дебата ни от миналата седмица а, за Дания и асоциираното членство на, в Европол. Ще дам веднага думата на докладчика, господин Диас Демера, и ще го помоля да представи текста. Преди той да започне, ще ви помоля да спазвате времето. Координаторите миналата седмица казаха, че ще се работи само на английски. Крайният срок за изменения понеделник 6 февруари, така че срока е близо. Заповядайте. Okay. Благодаря ви, господин председател. Продължаваме с темата Европол. Е, всъщност, това е дебат, който е свързан и с един референдум и е, това, което знаем, знаете, че Дания в момента участва пълноценно в Европол, съгласно решението на съвета и протокол 22 от договора на Европейския съюз и договора за функционирането на Европейския съюз. Но съгласно този протокол, Дания вече няма да се счита за пълноценен участник, когато влезе в сила новия регламент през 1 май 2017 година. От тази дата нататък Дания не е обвързана с Европол. Следователно, от 1 май 2017 година нататък Дания не може да участва в дейностите на Европол, не може да обменя данни с Европол. На 3 декември в Дания се проведе референдум относно нейния опт-аут в областта сигурност и вътрешен ред. Протокол 22 всъщност препоръчва по-голяма гъвкавост. Това е протокол прият от Ирландия и Обединеното кралство. Но резултата от този референдум беше отрицателен. 63% бяха не. След отрицателния резултат се проведоха неофициални разговори между Дания и европейските институции, за да се намери е, начина на възможно най-тясно сътрудничество между Дания и Европол. Това е от общ интерес, а и взаимен интерес. На 15 декември 2016 година председателя на Европейския съвет, председателя на комисията и премиера на Дания излязоха с обща декларация. В нея се предлага с цел свеждане до минимум на отрицателните последици Дания да се асоциира с Европол чрез оперативно сътрудничество, за да се избегнат всякакви възможни празноти – би трябвало това сътрудничество да започне преди 1 май 2017 година. До тогава Дания работи съгласно решението на съвета. Това означава да има две правни процедури, една след друга, за да може Дания да се включи в списъка на страни, с които Европол може да сключва споразумения. На второ място трябва да се включи в оперативния списък. Това са два много различни акта. Европейският парламент ще бъде консултиран и по двете предложения. Моят доклад е свързан с първото допитване, а именно включването на Дания в списъка на трети страни, с които Европол може да сключва международни, международни споразумения за сътрудничество тогава, когато става дума за борба с тежката е, престъпност, международния тероризъм, това са области, в които наистина трябва да има тясно сътрудничество и е много важен обмена на данни между държавите членки. Внезапното излизане на данни от Европол без някакъв преходен механизъм би довело до оперативни пропуски и ще намали капацитета на Европейския съюз за борба с организираната престъпност и тероризма. Ето защо е много важно да се гарантира оперативното сътрудничество между Дания и Европол. Така ще продължи обмена на данни и ще има добра и издържана правно защита на данните. Разбира се, бъдещото споразумение трябва да е преходно. Наистина подчертавам, преходно. В никакъв случай Дания не може да бъде пълноценен участник в работата на Европол или да взема решения. Съгласно съвместната декларация, това бъдещо споразумение ще зависи от присъствието на Дания в шенгенското пространство. Това е задължително условие. Също така, Дания трябва да прилага директивата за обработка на данни до 1 май 2017 година. Освен това, трябва да изпълнява решенията на Европейския съд и да се съобразява с Европейския надзорник на данните. Какви са специфичните причини? Аз мога, разбира се, да отговоря просто на въпросите на колегите и по този начин да покрия и темата. Благодаря. Much, Благодаря, господин Диаз Демера. Благодаря ви, че се захванахте с този доклад и така бързо се справихте. На последната среща на координаторите бяхте назначен да поемете доклада. Благодаря на координаторите за оценката на тази сложна тема от конституционен характер. Благодаря за разбирането. Господин Диас Демера много бързо е започнал и резултатно, както виждаме, докладците сянка са тук. Ще ги помоля набързо да се изкажат по казаното от колегата Диас Демера. Първо, госпожа Киничи. Благодаря. Съвсем накратко. Първо благодаря на колегата Диас Демера за отличната работа по темата Европол като цяло, както и за доклада днес, То ни дава ясна рамка за работата и анализа, който тече по темата. Благодаря за това. Искам съвсем набързо да се изкажа, синтетично. Датските граждани са тези, които са взели решение, не можем да кажем нищо против това. Положението обаче е много сложно юридически и политически. За това трябва да се работи много внимателно, така защото Дания и Европейския съюз да могат да си сътрудничат помежду си по важни следствия в сферата на тероризма и организираната престъпност. Обедена съм, че законодателните предложения, които дискутираме, трябва да бъдат обсъждани в много кратки срокове и затова е толкова близо и срока за изменения. Притискани времето не само защото Дания и Европол трябва да започнат преговори, и да сключат евентуално споразумение за сътрудничество, но и най-вече защото трябва да гарантираме правна сигурност. И по други, които в бъдеще могат да бъдат наши партньори. Т.е. не само бързо да включим това споразумение с тях, но да дадем и правна стабилност и сигурност на връзки между Европейския съюз и други страни, в случая Дания. Обменът на информация е изключително важен за борбата с организираната престъпност и тероризма и затова трябва да се работи в тази посока. Аз съм на ваше разположение да работя с вас и да направим така, че да може темата максимално бързо да се приключи и да се стигне до определяне на процедура, която да е конструктивна и която да зачита Договор за функционирането на Европейския съюз. Благодаря. Благодаря. Колегата Питерсън от АЛДЕ. Благодаря, господин председателю. Първо искам да благодаря на господин Демера, който е докладчик и работи без почивка и конструктивно по тази тема. Високо ценя неговата работа и му благодаря за сътрудничеството и конструктивния подход. Благодаря и на колегите за конструктивния подход, имайки предвид, че сроковете наближават. Съгласен съм с казаното от господин Демера за това, че тук имаме преходно споразумение. Много съжалявам за резултат от този референдум, споменат и от другите колеги. Искам съвсем накратко да кажа, благодаря ви за конструктивния подход. Надявам се наистина това да бъде преходно, временно решение по въпроса. Благодаря. Госпожа Сържантини за зелените, заповядайте. Благодаря. Нашия докладчик Санка не може да бъде тук. Имам два въпроса. Може би не са към докладчика Диас Демера, може би са към Европейската комисия. Ще ги задам и ще видим дали ще намеря отговор. Искаме да кажем, че след референдума в Дания, председателя на комисията информира министър-председателя на Дания, че ще бъде невъзможно да се продължи да се работи както до сега, но ще има възможност за ограничено сътрудничество. Искам да разбера какво означава ограничено сътрудничество. Освен това, на 8 декември миналата година Европейската комисия предложи на Дания постоянен частичен достъп до базата данни на Европол. И отново, сигурно се догаждате за въпроса ми. Какво означава това? продължаващ или непрекъснат частичен достъп до базата данни на Европол. Дания ще предостави ли на Европол данни? Какви данни, ако ще предостави? Искам да разбера дали има разлика между положението пред, след референдума и сега и след като приключи работата на господин Диас Демера. Какви данни, или някакви различия в данните, които обменяме ние помежду си като членове на Европол. Благодаря. Ако няма други въпроси, Биргит, заповядай. Благодаря. Съвсем кратце. На последното стане на Либе посочих няколко неща и Катрина Кеничи също го спомена. Това, което правим тук е някаква налудна игра. Имаше референдум в Дания, който казаха да се спре сътрудничество с Европол. Сега обаче говорим да се организира сътрудничество с Европол. Съгласна съм с докладчика, че е изключително важно да продължим сътрудничеството, но искам да посоча отново, че ако политическите партии, ако правителството е убедено, че е толкова важно да се продължи сътрудничеството, отново, защо за Бога ще има референдум по тема, която е толкова важна? Защото иначе не вземаме сериозно резултатите. Референдума каза не на сътрудничеството. Силно се надявам всички и нашите правителства да извличат полуки от това за бъдеще. И ще подхождаме по друг начин. Казвайки това, Удовлетворена съм от докладчика и неговата работа. Искам да подчертая, че той казва в доклада, че това трябва да бъде споразумение от преходен характер и трябва да се замислим какъв да е максималният период, преди да направим проверка и да видим дали да продължим по същия начин и да проверим как може отново Дания да стане пълноправен член на Европол. Да, това беше въпроса, който всички си задавахме, но се страхувахме да зададем. Ти обаче седна и зададе въпроса право в очите. Благодаря. So, right, okay. Now that the elephant is sitting here, we all... Сега темата е пред очите ни. Благодаря ви, че поздравихте го господин Диас Демера. Той трябваше по някакъв начин да придаде смисъл на всичко това. Парламент е в много сложна позиция сега. Господин Питерсън, който е дъчанин, призна, че всъщност институционално е много сложно положението. Ясно го каза. Господин Диас Демера сега разглежда евентуалните подходи. Политическите групи ще получат информация от правната служба. Координаторите постигнаха до такова, стигнаха до такова съгласие. Има сроков за това. Господин Диас Демера засегна много теми. Никой не крие, че използваме уредби, които се използваха преди Лисабонския договор. Благодаря на господин Диас Демера, благодаря на докладчиците в Сянка, благодаря на всички членове, които взеха думата. Благодаря за професионалния подход и е важно да се своевременно да се стигне до край. И така, крайните срокове. Е, първо, извинете, извинявам се. Никой от комисията не присъства, което не е нещо хубаво за госпожа Саржентини го казвам, ще се обърна към Европейската комисия и ще поискам писменно да, да ви отговори, както и на господин Тери, Тери Кабрас, които те, въпросите, които те зададаха. Ако слуша комисията и Кима, да, Кима, защото няма лице, което да отговори по различни причини. Ако това е възможно, ще бъде добре. И така дам думата на господин Диас да ме разповядайте. Благодаря, господин председател. Както вече казах, ще предоставя факти, чрез които да подсиля позицията на докладчиците в сянка. 2014-15 година Дания е една от страните направила най-много търсения. 472. Освен това има огромен брой ежедневни търсения в базата данни. 2015 година също има много такива търсения на информация. Освен това имаме 394 разследвания започнати през 2015 година, внушителен брой през 2016 година. Дания участва и в 8 от планираните операции за политическия цикъл на Европейския съюз в борбата срещу престъпността и тероризма. Дания винаги се е водила от решението на съвета в тези си действия. Благодаря на госпожа Киничи за нейната положителна позиция. Аз съм съгласен с нея. Би трябвало нашите стъпки да са съобразени с правната сигурност, така че тук наистина говорим за временно решение. Благодаря и за нейната готовност да работи. На господин Петърсън от Алде също искам да благодаря за подкрепата, разбирането и за това, че имаше смелостта да се противопостави по време на референдума. трябва да има предвид преходния механизъм. Госпожа е, Зипел знае много добре какво означава преходния механизъм. Аз е, не навлязох в подробности, но това просто означава, че един ден може да имаме едно, едно положение, на другия ден друго. Благодаря ти, Морген, на госпожа Саргентини. Аргентини от името на господин Тарикабрас. Аз мога скромно да заявя, че имам отговор на вашите въпроси, но предпочитам комисията да им отговори. И вече нашия председател обеща, че ще помоли за писмен отговор от тяхна страна. Иначе на Бригит, която си тръгна, бих казал, че много разчитам ценя нейната подкрепа и съм съгласен с зададения от нея въпрос. Защо изобщо трябваше да се организира референдум, когато няма сигурност за резултата? Едва ли е необходимо да споменавам и един друг референдум, нали, господин председател? Добре, ще спра до тук. Но мисля, че наистина трябва да си научим урока. Така или иначе, много благодаря за положителното отношение на всички докладчици. Благодаря. Благодаря, господин Диас Демера. Не дейте да ми задавате такива въпроси. Но наистина интересно е как вие така хубаво обяснявате чисто техническите аспекти. Иначе ние знаем, че Дания заяви позицията, която заяви на съвета по вътрешни работи миналата седмица. Абсурдно е наистина, че една страна може да се е възползвала до толкова пълноценно от един механизъм и след това да излиза от него. Заповядайте. Всъщност, може би трябва да съобщя три неща във връзка с графика. Първо, измененията само на английски. Срокът тук е 16 часа на 6 февруари. На второ място в Либе, четвъртък, 3 февруари и накрая гласуване в пленарна зала – Надявам се на седмицата през 13 февруари. Или ако не успеем, ще го направим на мартинското пленарно заседание. Благодаря. Благодаря ви, господин Диас Демера. 6 февруари, гласуване в Либе на 9 и гласуване в пленарна зала на февруарското заседание. Благодаря, благодаря и на координаторите за тяхната помощ. Преминаваме към шеста точка. Малко закъсняваме, за което се извинявам. Доклада на Amnesty International относно горещи точки в Италия. Ще чуем представенето на Матео Дебелис от Amnesty International – Знаете, че на 14 ноември ние решихме да поканим Amnesty International, за да представи своето проучване за горещите точки в Италия. Решихме, че трябва да поканим и италианските власти, които да участват. За съжаление, днес нямаме техен представител, но предлагам да отправим още една покана към италианското правителство за участие в бъдещото заседание. Смятахме, че е много важна тази тема. Много се радваме, че господин Дебели се тук. Надяваме се да чуем информация за горещите точки в Италия. Още веднъж благодаря ви за участието. Добър ден, благодаря наистина за поканата. Както знаем, стотици хиляди мъже, жени и деца прекусиха Средиземно море, защото те бягат от конфликтите, погазванията на човешките права и бедността. Гражданското общество направи усилия, за да има безопасни маршрути за търсещите обежище за да не зависят тези хора от трафикантите. Независимо от всички тези опити, е трудно да се откликне на сегашното навлизане, защото има твърде много точки за незаконен вход – в Европа. И това е предизвикателство за правителствата в Европа и по-конкретно в Италия. Италия положи забележителни усилия за спасяване на човешкия живот в морето. Ние имаме по 150 хиляди пристигащи всяка година през последните три години. европейските лидери, за да се справят с това предизвикателство, разработиха подхода на горещите точки. Това се случи през 2015 година. Разполагането на горещите точки беше препоръчано от Европейската комисия през май 2015 година и одобрено през юни от съвета. Това наложи да се работи в няколко области. Първо, идентификация, вземане на пръстови отпечатъци от новопристигащите. Бърз, бърза проверка, за да може да се реши кои от тях имат основания за пребиваване на територията територията, тъй като търсят обежище и кои няма такива основания. Целта на новия подход беше да се намали необоснованото движение между Италия и други страни. Вземането на пръстови отпечатъци беше всъщност гаранцията, че тези хора ще могат да се върнат обратно в Италия съгласно Дъблинския регламент през септември 2015 година се взе решение да се намали товара върху Италия и други крайбрежни страни. Но заявената солидарност се оказа само на думи. Едва 2000 бяха преместени през 2016 година в други страни. От, както казах, 150 000 пристигнали – да не говорим, че се прилагат и някои репресивни мерки и агресивни връщания. Всичко това само увеличи товара на крайбрежните страни. Италия започна прилагането на подхода на горещите точки през 2015 година. Има такъв център в Лампедуза, той е гореща точка, като подходът се прилага не само спрямо конкретните горещи точки, а и в пристанищата и полицейските служби. Това е важно, защото то е свързано и с правата на човека. Идентификацията се извършва не само в горещите точки, но и на други места, където се прилага същия подход – 2016 година Amnesty International реши да проучи ресурсите, да види как се отразява този нов подход върху правата на човека. Бяхме посетени 4 пъти от тях, 10 различни града, в които те събеседваха с мигранти и бежанци. Общо 164 на брой. Те посетиха две горещи точки в Лампедуза и Таранто. Разговаряха и с НПО, международни организации и други. След това Amnesty International оповести доклада горещите точки в Италия. Доклад, който всъщност е много обезпокоителен, защото говори за нарушаване на права в отсяването на мигранти, експулсирането и вземането на пръстови отпечатъци. Първо, вземат се отпечатъци от всички бежанци и мигранти, използва се и принуда, включително задържане и физическа сила. Това понякога води до произволни задържания. Може би защото законодателството в Италия не позволява задържане над 24 часа при отказ да се снемат пръстови отпечатъци, но понякога този срок се удължава до дни, а и месеци, без никакъв достъп до адвокат. С това е свързана и прекомерната употреба на сила – Европейската комисия препоръча на Италия да въведе законодателство за хипотезите на отказ на мигрантите да дадат пръстови отпечатъци. Италианското Министерство на вътрешните работи при отсъствието на подобно законодателство започна да издава разрешения на полицаите на място при необходимост да използват умерена сила, за да се вземат пръстови отпечатъци. Това беше потвърдено от Amnesty International и от двама полицейски служители от Лампедуза и Таранто съответно. Повечето от пристигащите не отказват да им се вземат пръстови отпечатъци и няма нужда от подобна принуда. Следователно, в повечето случаи проблем така и не възниква. Но когато има отказ, много често се отказва, че съответният човек е задържан произволно за няколко дни или му е била приложена сила. При прекомерна употреба на сила това е сериозно. В 24 случая хората обясниха, че италианската полиция ги е принуждавала да си дадат пръстовите отпечатъци доста грубо. Един от тези хора казва, много пъти ме удреха, оплаших се и си дадох пръстовите отпечатъци беженка от Еритрея в Рим. Тя е само една от 24-мата, които ни разказаха за подобни случаи. Има хора, които казват, че са ги ритали, удрили са ги с стояги и какво ли не. Още дори им е прилаган електрически шок по гениталиите. Тези, които разпитахме, са се опитвали да пресекат незаконно границата между Италия и Франция. Следователно, те нямаха намерение да се обърнат към съда, за да получат справедливост. В тези случаи нямаше как да се проведе съответното разследване и да се наберат необходимите данни. Много сме притеснени обаче, че само за няколко месеца в различни градове по различно време се натъкнахме на тези 24 свидетелства на хора, които говорят и различни езици, но свидетелствата са толкова сходни. Други журналисти, които ни казват, че са се натъкнали на подобни свидетелства – Селекцията, както казах, е втория ключов елемент. Подходът на горещите точки изисква да се направи преглед на основанията, които имат лицата, за да се отделят незаконните мигранти. Тази селекция обаче винаги е свързана с риска да се откаже прием на наистина преследвано лице. Първо, защото селекцията се прави веднага при пристигането на лицата, когато все още те са под впечатлението на ужасяващите перипетии, през които са минали. Знаем, че в Либия много от тях са били подлагани на мъчения, изнасилвания, други пък едвам са оцелели прекусяването на Средиземно море, как може италианските органи да очакват от тях да могат да отговарят логично на поставени въпроси веднага при пристигането си. На второ място, на тези хора не е била предоставена достатъчна информация за техните права и отговорности преди да започне селекцията. Това е трябвало да се направи. На трето място селекцията се извършвала чрез доста простички въпроси, като например защо си тук. Но хората не са знаели какви права имат. И преминавам и към третата и последна област на нашия доклад – експулсиранията от Италия – увеличените експулсирания в резултат на този подход на горещите точки. Това е нещо предмет на критики към Италия. Експулсират се хора, които се смятат за незаконни мигранти въз основа на процеса на селекция, който вече описах. На хората се казва и им се връчва документ за напускане, без да се оказва каквато и да било помощ. Следователно, те са веднага лесна плячка за тези, които биха се възползвали от тях – Италия има двустранни споразумения за техния прием. Някои от правителствата, с които има споразумения, имат наистина ужасяваща история, що се отнася до правата на човека, например правителството на Белиз. Когато не се прави оценка на опасността при тази репатриация, при това репатриране, има сериозен риск, че могат да се нарушат човешките права. Знаем, че на 24 август 40 суданци бяха изпратени обратно в страната си, без да се направи наистина оценка на риска при репатрирането. Всъщност, знаем, че някои тези хора са били от Дърфур, а хората от Дърфур са подложени на турмоз от суданските власти. Въпреки това италианците много бързо са репатрирали тези хора. С други думи, италианските власти са извършили нарушаване на правата на бежанците в тези три области, които вече изброих идентификация, селекция и експулсиране. Италия трябва да сложи край на тези практики, Италия трябва да гарантира отчетността. Би трябвало мерките за отстраняване на нередностите да се предприемат веднага. Необходимо е и да се направи преразглеждане на дъблинската система. Хората не искат да им се вземат отпечатъците именно заради нея. И на второ място трябва да се мисли за ефективно преразпределение на бежанците – би трябвало в целия регион, освен това, да се предоставя сходна закрила и да може тези хора свободно да се придвижват в Европейския съюз. Няколко думи за начина по който се опитваме да установим контакти с е, е, представители на италианското правителство през е, марта 2016 година още е, бе първият опит. Е, е, тогава започнахме с нашето изследване, но полицейските компетентни органи, както и други компетентни органи в областта на миграцията, така се опитаха всъщност да предотвратят нашето желание да представим резултатите от изследването, което проведохме. В крайна сметка, е, през ноември 2016 година нашият е, доклад е, с съответните препоръки и заключения бе представен на, на обществеността и тогава вече започнаха да ни критикуват от името на министра за това, че обвиняваме, критикуваме и не се опираме на надежни доказателства. Е, при всички положения ние направихме немалко опити да обсъдим заедно с представители на правителството е, констатациите, до които е, стигнахме, както и нашите заключения. Да, междувременно вече наближава 18 часа, има много въпроси. Желаяхме да проведем един по-балансиран разговор днес. Поканихме и представител на италянското правителство, който не може да се отзове на поканата за днес, но при всички положения, колкото е възможно по-бързо, ние ще възобновим поканата и ще се опитаме да организираме такъв разговор с представители на правителството. Давам думата на Госпожа Спинели, заповядайте. Благодаря ви за това, че е, разказахте какво се случва в Италия. Това е истината. Вие най-вероятно знаете, че написах едно писмо на италианското правителство. В това писмо искам е, да обяснат е, какво мислят за доклада на Амнести. Не са ми отговорили. Имам няколко въпроса към вас. Вие с право казвате, че препотвърждаването на Дъблин и липсата на солидарност в Европейския съюз дават допълнителна сила на този проблем. Обяснява ли това също желанието за екстернализация и принципа на връщането реформо в италианската политика? Няма споразумение с Судан. Има ясно желание на италианското правителство да се стигне до споразумение с Либия. Още един въпрос. Както знаете, в момента нещата вървят все по-назле. И това стана особено след споразумението с Турция – Сериозността на проблема на гръцките острови е ясна. Отнася ли се това и за Италия, според вас? Трети въпрос. Реакцията на италианското правителство по доклада. Впечатлена съм, защото това е не само липса на отговор, а опит да се дискредитира Амнести. И истинността на това, което казва Амнести в сферата на правата на човека. Искам да ви попитам дали за вас е важен и факта, че не само Върховния комисарят за правата на човека на ОНЕ казва същото по отношение на тези хотспот но днес излезе също един а, доклад на Грета, групата, която се занимава с търговията, се бори против търговията с хора, се говори за нарушаване от страна на Италия а, на нормативната уредба, свързана с трафика на хора. Това са въпросите. Благодаря. Благодаря отново за това, което правите. Thank you. Ellie Schlein, please. Благодаря. Ели Шлайн, благодаря и аз искам да благодаря на доктор Дебелис за неговия доклад. Казахте някои неща, които аз лично съм видяла, когато посетих тези хотспотс и в Лампедуза, многократно бях в Таранто също и в Трапани. И е вярно всичко това, което казвате. Вярно е, че подхода към тези горещи точки като че ли влуши ситуацията, що се отнася до спазването на правата на човека лицата, нали, които пристигат. Създаде се един изкуствен критерий. Критерий на базата на преместването. Тоест, това, което трябваше да бъде, доведе до над 75% одобряване на желащи за предоставяне на обежище, което доведе до дискриминация на базата на гражданство и съответно наруши конвенцията от Женева лицата, които не са от националност, която може да бъде преместена в кавички, веднага получават една заповед да напуснат по собствена инициатива до 7 дни Италия. Една заповед, която няма как да бъде изпълнена от лицата, които пристигат в ужасно състояние, а мнозина от тях направо са изпратени в тези центрове, които всъщност са задържане на мигранти. Аз се срещнах с стотици нигерийки, които бяха в Помте галерия и чакаха да бъдат върнати. Голямата част от тях – имат право да искат убежище, тъй като са обект на трафик на жени, но тъй като не има предоставена информация, не са подали своето искане. Нека да си припомням, когато се дава първия лист хартия на тези хора в отговор на въпроса защо идвате в Италия, няма отговор за да искам международна закрила. Нямаше такъв отговор и трябваше да им извием ръцете, за да го напишат. Лампедуза не е място за хотспот, за горещи центрове. Препълнено е, мръсно е, не се дава отговор на основни базови нужди на хората. Голямата част са задържани два месеца, два месеца и половина. Има и непълнолетни, които би трябвало да бъдат изобщо в други структури. ЕАЗО и Фронтекст, колеги, това засяга всички ни пряко, не се разбира какво правят в тези горещи точки. Когато попитах местната полиция. Те ми направиха един жест. Попитах какво правят Фронтекс, те направиха... Ето, това беше техния жест. Това означава, че помагат да се вземат а, пръстови отпечатъци на скенерите. Това е единственото, което правят. Така че Нужна е психологична помощ и за тези лица, които пристигат. Не само да ги караме да попълват някакви формуляри, в които често дори не си дават възможност, не си дават представа какво подписват и какво казват, като отговарят на тези въпроси. И в заключение, защо не искат да дават своите отпечатци тези хора? Ми, мога да ви кажа, защото ги е страх. Страх ги е, че ще останат в лицемерието на дъблинската система. Ще останат в една страна, където знаят много добре, че няма структури, които да са адекватни да ги поемат, или пък да останат в някакво очакване, в едно лимбо да, е, за своето искане, което са подали за огромни срокове. Тоест, те плащат за нашата неспособност да разработим по-добри, по-ефикасни политики. Работим за реформата на Дъблин и аз призовавам всички колеги да се възползват от тази възможност, най-накрая да направим това, което парламента иска от край време, да се преодолее този критерий за страна на пристигане, който е несправедлив и да се създаде една система за споделяне на отговорностите на базата на солидарността. Искаме го от край време, за член Европейската комисия направи много слабо предложение отношение. Съветът се кара как да избегне солидарността към държавите, където пристигат тези хора, което като парламент ни прави още по-отговорни, защото нашите политики оказват пряко въздействие върху основните права на тези хора. Благодаря. Um, Благодаря, Ели. Катрин. Благодаря, председателю. Благодаря за присъствието тук. и доклада на Amnesty International, толкова точен доклад, който ни иллюстрирахте. Всички сме италианци, които се изказваме. Защо? Защото сме пряко въвлечени в тези случаи. Сме една от страните, която най-много посреща мигранти. Несъмнено, вашия анализ показва конкретни случаи, където, за съжаление, има нарушаване на основни права на мигрантите. Искам да подчертая, че имайки предвид колко много хора пристигат, 180 хиляди се спомена като цифра, е, които са пристигнали в Сицилия, в Южна Италия, в, драматични, е, драматично състояние пристигат тези хора, мисля, че е, трябва да се признаят огромните усилия на Италия да посрещне тези хора и да ги подкрепи. Ясно е, за съжаление, че огромния брой хора, които пристигат в тези горещи точки и в другите структури, определя и, и липсата на функционалност или води до лошо функциониране на системата и е, структурите. Искам да подчертая темата за посрещането, особено що се отнася до не а, е, придружените малолетни. В този сектор с годините ние развихме една изключително висока култура на спазване правата на тези деца и усилията там наистина са огромни. Самата аз предложих един документ, а, където говорят точно за подкрепата, посрещането на малолетни, които пристигат в горещите точки. Нашият министр на вътрешните работи спомена подписване на протоколи с префектури и с други, за да се даде максимална подкрепа на младите момичета и момчета, които влизат в Италия. Надявам се това да бъде признато. И тук съм съгласна с колегата Шлайн. Тези хотспотс, бяха родени за да решат проблема, но всъщност като че ли доведаха до още по-големи проблеми и още по-големи трудности. Многократно го казвах. Това е важно за възрастните, но и за малолетните. Необходима е реформа на Дъблин. Дъблинският регламент трябва да бъде видоизменен. Дори съдът а, има свое решение за малолетните, Не може всичко да се решава в страната, където те влизат. Много ви благодаря за този доклад. Той отново ни дава възможност да навлезем навътре в анализа на тази тематика и да се опитаме да подкрепим държавите, където влизат тези мигранти, да се покаже нашата солидарност. За съжаление, ни оставят сами другите държави, а проблемът е драматичен. И своята работа ще работя по препоръките, които вие сте изложили в своя доклад. Благодаря. Благодаря, Анна. Да, аз бих искала да благодаря на господин Дебели за презентацията на този доклад. Наистина се налага да осъзнаем, че Италия е една от страните, които а, плащат висока цена а, и приема а, огромен а, брой а, мигранти, а, беженци, а, докато други страни не желаят да осъзнаят факта, че става дума за евро, общо европейски въпрос, който трябва да се реши с общи усилия. Същевременно наистина е тревожна тази информация за нарушенията на правата на човека. Ето и нашите италиански колеги докладват за, и информират за подобни случаи, като тези, които вие сте установили. Лошото е, че тези горещи точки действително не подобриха ситуацията. Това са моите впечатления и от посещението ми в Гърция. Дъблинската система а, действително а, тревожи хората и те по тази причина не желаят а, да дават пръстови отпечатъци, а също време тази система продължава да бъде в сила и от, до, затова се стига и до а, принудителни мерки при взимане на пръстови отпечатъци и нарушения, за които вие информирате. Да, при експлосирането на хората става дума за споразумения за реадмисия, но също времено в страни като Судан ние знаем, че не са на лице съответните структури и ето, че и Малтийското председателство е, смята, че по същия начин е, би могло да процедира и по отношение на Либия, макар че и в Либия няма правителство. Ситуацията е подобна, ако не е по-лъжа от тази в Судан. Така че, е, естествено, много съжалявам, че италианските компетентни служби не са представени тук на, това, на тази наша среща. Но това не е чисто италиански проблем, това е проблем и на институциите на Европейския съюз. Нашият заместник-председател на комисията и върховен комисар към госпожа Мокерини естествено трябва да бъде запозната и аз съм сигурна, че е запозната с този доклад на Amnesty International. Би трябвало да помислим и за а, споразумението за реадмисия Малта-Либия, а, както и а, така, споразуменията с а, е, судански а, е, полицейски служби или а, така, нарушенията в Турция. Естествено, че е, Италия също има много притеснения. Притеснения и по отношение на а, либийските а, а, така, обстоятелства. Не е възможно, в крайна сметка. Като знаем какви са действията на а, така, тайните служби в Либия, просто а, е неморално, лицемерно, отвратително да се мисли за връщане на хора в Судан и в Либия където те ще бъдат е, изложени на е, най-лошия вид е, нарушения на правата на човека. И хората, които вече имат този отрицателен опит в първата страна, в която влизат на територията на Европейския съюз, естествено се възпротивяват и не желаят да сътрудничат и да съдействат очевидно ние ще е, продължим да водим този разговор, но и това ще се отрази до голяма степен и на нашите решения, но трябва да изслушаме и компетентните служби на Италия. Алън има думата. Да, благодаря, господин председател. Благодаря и на Amnesty International за този доклад. Много ясно е защо трябва да се събират пръстови отпечатъци и какви са целите на подобни мерки. Аз не виждам никакви е, така, оправдания за е, беженците или кандидат-беженците, които не желаят да се починат на тези действия на органите. Не би трябвало да е, проявяваме разбиране към мигрантите, които отказват да дадат е, пръстови отпечатъци. Е, ако е, в крайна сметка в Германия, както знаем, изчезват някои от пръстовите отпечатъци и, или просто се появяват беженци, за които няма пръстови отпечатъци в регистрите, се стига и до събития като тези, които вече преживяхме. Така че е, снимането на пръстовите отпечатъци и в крайна сметка и системата Дъблин е, преследва една цел да няма е, така, възможност за избор, да няма селекция, когато пристигнеш в Европейския съюз и искаш убежище. Оставаш в първата страна, в която си стъпил на територията. Така че е, не би трябвало е, да е, се отказваме от някои принципи, защото това няма да бъде в интерес на никого. Е, господин Коста, да, благодаря ви за този доклад. Е, вие ни запознавате с е, действително много депримиращите обстоятелства в горещите точки. Е, също а, ние знаем, че италианското правителство и помага много на бежанците. Ще напомня само за Марен Ностром. Знаете колко много подкрепа, колко помощ е, се предостави и на беженци, както и на държави членки, е, за да се справят с миграционния натиск. И по този начин е, се решиха известни проблеми. Съжалявам много, че включително и Германия и други държави членки пожелаха програмата да не бъде продължавана. Бих казал, четейки вашия доклад, че очевидно става дума за една съзнателно провеждана политика така на е, сплащване, на отказване на мигрантите да настояват за убежище. Бих казал дори, е, че е, очевидно в някои случаи може да се мисли за това, че полицейските служители са получили разрешение от е, ръководителите да действат точно така. И има ли така да се каже политическа подкрепа за подобни действия в Италия? Какво е вашето впечатление? Както италианското правителство, така и тук компетентните комисари а все още официално не са заели позиция по вашия доклад. Комисаря Аврамополус и госпожа Могерин би трябвало да излязат с едни съвсем ясни официални изказвания по фактите, които вие съобщавате и обстоятелствата, описани във вашия доклад. Да, благодаря, господин Коста. И трябва да ви поздравя с добре дошъл. Вие сте нов член на нашата комисия, така че добре дошли. Господин Стивенс е последния, който желая думата по тази тема. А, а госпожа Стивенс, извинете. А, да, благодаря, а, господин председател. А, благодаря и за презентацията на а, това изследване. Много внимателно изслушах всичко, което ни казахте. Дискусията, която водим днес, е сложна. Много сложна е и ситуацията и в Италия, и в Гърция днес. Не говорим за Гърция, защото Гърция не е, така да се каже, страната, за която информира Amnesty International в случая, но трябва да се опитаме и да разберем а, каква е ситуацията а, в Италия при този масов а, миграционен поток и трудностите, а, които са и логистични, и от гледна точка на а, персонала за италянските компетентни органи. един от най-съществените елементи в Дъблин е разграничаването между беженец и економически мигрант. Естествено, че не във всички случаи е много лесно да се направи това разграничение, но това е основният елемент. Мигрантите обикновено твърдят, че те са бежанци, т.е. искат закрила и съответно статут на беженец. А всъщност има и немалко економически мигранти. Точно за това се предвижда една процедура, при която се прави проверка времено, снимането на пръстови отпечатъци е, е очевидно големия проблем, именно поради е, правилата в Дъблин. Трябва да видим как бихме могли е, да решим този проблем. Да, добре, Amnesty International и други е, така, правозащитни организации казват, ами не, не настоявайте да се взимат е, пръстови отпечатъци на тези хора, но така не става. Да, от една страна ние желаем, естествено, е, мигрантите, кандидат-беженците да бъдат третирани подобаващо, като се спазват човешкото достоинство и техните права, но същевременно пръстовите отпечатъци са изключително важни за сигурността в Европа. Така че Amnesty International, като организация, която защитава интересите и правата на хората, в това число и на мигрантите, трябва да ги посъветва да се съобразяват с изискването за снимане на отпечатъци. Естествено, има и много други изисквания към тези хора да съдействат на органите, да казват истината и така нататък, но пръстовите отпечатъци са абсолютно важен и неотменен елемент в цялата процедура, защото в рамките на Дъблин, а и не само в Дъблин, е много важно да се знае, че те са стъпили на европейска територия, първо в Италия на мигрантите би трябвало, а включително и организации като вашата, да се стараят компетентните органи да бъдат информирани правдоподобно и точно. Естествено, че процедурата включва не само снимане на пръстови отпечатъци, тя е сложна, аз е, съм убедена, че както е, мигрантите, така и приемащите страни трябва да спазват определени правила. Да, е, по отношение на европейската солидарност и липсата на такава, съм съгласна с вас. Действително, това е една много тъжна констатация, но тя е вярна няколко, макар и малко на брой страни, е, са на предна линия и страдат. Останалите не желаят е, да им влязат в положението и да проявят солидарност. Е, трябва да се действа за повече солидарност. При всички положения бе интересно да чуем вашия доклад. Госпожа Сържентини, да, имам два или три въпроса към вас, или по-скоро молба за изясняване на някои неща. Когато говорите за връщането на хората в Судан, имате предвид най-вероятно така, договореното вече с Судан. Е, и полицейските служби там е, за реадмисия. Освен това, е, последователен подход би трябвало да има, казвате вие, в тези горещи точки. Да, това естествено е много хубаво пожелание, но бихте ли ни казали всъщност каква е ролята на ЕАСО? Когато сте посещавали тези горещи точки, сигурно сте видяли и служители на ЕАСО. И освен това, процедурата по дублинската система се основава най-вече на това да се установи къде точно е започнала процедурата и според вас и вашето изследване вие смятате, че е, или може би не е така, бихте ли казали дали съм права или не, е, че е, така да се каже, искането за обежище става още в корабите или в лодките. Или всъщност те изразяват това желание едва когато стигнат до горещите точки и започне процедурата. Да, вие знаете, че времето ни е, е малко, но може би ще успеете все пак в рамките на 5-6 минути да е, предоставите е, тази информация, която нашите членове очакват, но бихте ли е, дали отговор най-вече на конкретно зададените въпроси? А, ще ви бъдем благодарни, ако предоставите допълнителна информация и след разговора тук. Да, благодаря много. Благодаря и за въпросите и за коментарите. Аз бих могъл да остана часове тук е, и е, да продължим да говорим, но както вашият председател вече ме помоли, ще отговоря най-вече на въпросите. Amnesty International всъщност не поставя под въпрос легитимността на искането за предоставяне на пръстови отпечатъци. Още повече, че става дума за хора, които нямат документи, които се появяват на европейска територия. И ние никога не сме съветвали да отказва да предоставя пръстови отпечатъци независимо от това дали желаете или не желаете да дадете пръстови отпечатъци, обаче тези пръстови отпечатъци се взимат. Е, веднага след като е, хората стъпят на брега. Още преди да са започнали, така да се каже, разговори с тях и задаването на въпросите, им се взимат пръстовите отпечатъци. И е, Естествено, компетентни органи е, е, би трябвало да е, предоставят информация и за правата на хората, и за техните задължения. Amnesty International е готова да съдейства и го прави, където може. Много често обаче отказът да се дадат пръстови отпечатъци се дължи на така да се каже, причини, които са ясни. Пристигащите в Италия хора имат близки, имат роднини в друга държава, член на Европейския съюз и знаят, че това взимане на пръстови отпечатъци може би ще забави процедурата и те няма да могат да се съберат достатъчно бързо, според техните представи с близките си. причината е, така да се каже, аз искам системата да работи така, че да мога аз да осъществя своите права, колкото е възможно по-бързо. Но Естествено, от една страна трябва да се обясни на хората, е, че те са длъжни да дадат пръстови отпечатъци и също времено е, да им се обясни, че когато те активно съдействат в рамките на цялата процедура, тогава ще имат възможност по-бързо е, да осъществят, така да се каже, целта си и да упражнят своите права, да бъдат преместени, да бъдат събрани с семейството, защото тогава вече на базата областта на установяването на самоличността тези неща стават много по-бързо. На тази година, всъщност не много на брой, еритрейци отказаха да дадат пръстови отпечатъци, именно поради системата за преместване на суданските е, е, суданците всъщност е, по-често отказват да дават пръстови отпечатъци, отколкото представители на други държави или други нации. Очевидно, причините са и в обстановката и в отношението към тези хора не италианското правителство, не италианският парламент, а италианската полиция е, всъщност е, така, договаря реадмисията е, с судански полицейски служби. И след като а, а, член на парламента бе получил копия от а, споразумението а, от полицията, го публикува, така че а, това стана а, публично известно. Еансо, е, действително а, а, дава а, информация за това а, как могат да се възползват а, мигрантите от а, системата на а, презаселване, а, след като е установена а, националността, да кажем, когато става дума за еритрейци. по-скоро това е ролята на ЯСО, доколкото ние имаме впечатление от а, работата на служителите. А, последващия въпрос, да, процесът на установяване на самоличност става в момента, в който някой предостави своята молба, внесе молбата. Това е доста след като хората са стъпили на брега в Италия и понякога, преди да е започнала процедурата формално с внасяне на молбата, се издава обаче заповед за експулсиране. Т.е. няколко дни след пристигане на пристанището. Да, принципите за забрана на връщането на Рефулман. Е, това е въпрос е, е, който трябва да се реши на базата на солидарността между държавите членки в ЕС, но именно тази солидарност в момента не е на лице. Тъй като така, няма истинска програма за презаселване, няма истинска е, солидарност между държавите членки и желание да се приемат е, бежанци и трябва да признаем, че италианските служби е, инвестираха на няколко пъти много значителни ресурси за изграждане на центровете за приемане на беженци, за оказване на помощ на тези хора. Но така, върховенството на закона като принцип не може винаги да се спазва поради огромния брой на хората, които пристигат. Като имаме предвид огромния брой на пристигащите в Италия, можем да си обясним е, е, така, отклоненията от правилата, е, записани в закона. И става дума за редица страни, като Оганда, Руанда и така нататък. Но при всички положения трябва да се предвидят едни съвсем ясни и обозрими процедури, защото става дума в крайна сметка и за спасяване на хора и за техните права. Трудно е, естествено, да се обхванат всички аспекти и целият широк спектър на въпросите, свързани с вашата тема. Чудесно бе това, че вие бяхте тук и аз мога само да съжалявам, че нямаше и представител на италянското на компетентните органи в Италия, за да можем да чуем и другата страна. Но уверявам ви от името на членовете на нашата комисия, че ние държим много на мнението на Amnesty International и на други подобни правозащитни организации и продължаваме да следим темата. Това е тема, която е много актуална за нашата комисия. Както виждате, разширих малко, удължих малко времето за тази дискусия, тъй като бе важен този въпрос и депутатите много се вълнуват от него. И така, както обикновено, последните две точки имат само 20 минути, доста дезорганизирано, както винаги. Um, uh, Преминаваме към а, седма точка. Става дума за разрешителни за местопребиваване, единен формат. Съжалявам, че закъсняхме. Господин Халалахо говорим за общи характеристики на тези разрешителни за пребиваване. Давам думата на докладчика. Благодаря, уважаеми колеги. Имаме предложение на комисията, което променя решение на съвет от 2002 година, където се залага единен формат за разрешителни за местопревиваване на граждани на трети страни. Идеята е да се хармонизира дефиницията, като се ограничи до минимум броя на допълнителните характеристики за сигурност. Техническите спецификации също, що се отнася до технологиите, материалите, които се използват за издаването им. Също така имаме тук опит за по-сигурни характеристики, за да бъдат тези документи по-сигурни и защитени срещу фалшифициране. Преходният период е 6-месечен, за да се използват наличните складови наличности. Няма бюджетно отражение за Европейския съюз, нито за държавите членки този текст. Предложението, както казахте, е много кратко и много техническо в своето естество. Трудно е да се намерят политически аспекти в него. В комисията направихме в парламентарната комисия, извинете, направихме обмен на становище с Европейската комисия, говорихме за необходимостта, пропорционалността, получихме отговори, които според мен са удовлетворителни. Следователно, подкрепям това предложение и няма да правя измен... изменения към него. Свързах се с докладците в сянка, нито един от тях не поиска допълнително заседание или заседание изобщо искат ли те да направят изменения. Трябва да го направят до крайния срок, който ще бъде съобщен от председателя. Още нещо. Бех информиран миналия петък, че правната служба на съвета не е удовлетворена от процедурата. Те смятат, че предложението трябва да бъде разделено на две Едно предложение за Шенген и едно за държавите, които не са в Шенген. Европейската комисия не е съгласна с това становище, тъй като смята, че регламента от 2002 тогава трябва да бъде видоизменен. Правната служба на Европейския парламент смята, че предложението на Европейската комисия няма нужда от поправки или промени. Не знам как, до какво може да доведе това спорно положение, но аз смятам, че ние трябва да продължим така, както сме го планирали. Благодаря. Благодаря. Мисля, че сте най-бързия докладчик тази година. Госпожа Кенге и госпожа Вержия иска да се изкажат. Госпожа Кенге е първа. Да. Може ли по минута е, и на двете да дам, тъй като време нямаме? Е, е, ще бъда много кратка, като докладчи Сянка от името на групата. Подкрепям предложението на нашия докладчик да се приеме бързо регламента. Той създава единен модел за този тип документи. Правихме анализ на законодателния текст не намерихме спорни елементи, които да доведат до някакво забавяне. Нашия приоритет е да има хармонизация на документите вътре в Европейския съюз и да гарантираме сигурност а, максимално високо ниво. Предложенията на Европейската комисия вървят точно в тази посока и съм докласна, съгласна с докладчика. Предлагаме бързо приемане на този текст. Благодаря. И аз ви благодаря. Докладчик Цянка сте на социалистите. Госпожа Вержия, заповядайте. Благодаря, господин председател. Наистина, документът е много технически. Не съм сигурна, че разбирам необходимостта да се правят такива промени. Имам чувството, че или трябва да се направи цялостна хармонизация, или нищо да не се хармонизира. Тук сме по средата. Необходимо е, разбира се, да се подобри сигурността. Докладчикът обясни, че необходимостта от пропорционалност е разгледана че тук има отговор. Добре е обаче да запознае всички докладчици в сянка с него. А, по току-що казаното аз съм съгласна. Неразбирателствата между съвета и комисията са нещо обичайно, когато се стигне до страни в и извън Шенген. Това се наблюдава при абсолютно всички законодателни предложения, които стигат до нас. Вече доста текстове бяха съкратени и не ми се иска съветът да съкрати този. Благодаря. Благодаря ти, Мари Христин. Искате ли да добавите нещо, колега? Да, кратък коментар към казаното от госпожа Вержия. Това предложение не иска пълна хармонизация. Това е стъпка в правилната посока. Може да има различни тълкования в различните държави членки на същото. А, така че това е нещо средно, може би. 7 февруари, крайен срок за изменение, 12 часа. И накрая, последната точка на следобяд. Изпо доклад по собствена инициатива на Индия към ново търговско споразумение или рамка за споразумение между Европейския съюз и Турция, модернизация на Митническия съюз. Госпожа Мици ще замести господин Шогор. Господин Шогор излезе на 12 януари с, с този текст. 68 изменения бяха направени. Ще дам думата първо на госпожа Мецола за да каже нещо за измененията. Явно доста хора искат да вземат думата. Това е чудесно. Давам думата първо на госпожа Мецола и след това на онези, които поискаха думата. Заповядайте. Благодаря ти, Клод. Замествам господин Шогор. 68 изменения. Според негово становище, част от тях са чудесни, те поясняват текста, особено що се отнася до общото либерализиране на визовия режим, диалога, пътната карта за либерализиране на визите с основните си критерии. Голямата част от измененията изразяват тревоги за влушаването на състоянието на правата на човека в Турция. Друга част са свързани с процеса на асоцииране и резолюцията на парламента, която призовава за замразяване на преговорите. според докладчика, модернизирането на Митническия съюз трябва обаче да се разгледа като нещо различно от този много деликатен въпрос, свързан с преговорите за асоцииране, тъй като там не се очаква бърз, бързо решение. Актуализирането на мътнич, митническия съюз, каквото и да е то, дали ще е удължаване, дали ще се разширят е, клаузите за свободна търговия, трябва да е по-лесно постижимо и технически, и политически в краткосрочен план и може да доведе до положителни развития за економическа хармонизация и дори върховенството на закона. Докладчикът е съгласен, че спазването на върховенството на закона и основните права е изключително важно и предварително условие за стабилни бизнес отношения. Това трябва да бъде записано и за това в максимална степен в компромисите а, ще се съсрочим най-вече върху либерализирането на визите и митническия съюз и няма да го свържим с този а, въпрос, свързан с присъединяването и миграцията, който разделя колегите. Ще има заседание на 2 февруари на докладците в Сянка. Обедена съм, че всички тези въпроси ще бъдат обсъдени подробно на тази дата. Благодаря ти, Роберта. Докладчик в Сянка, Кети Пери, Питър Нидермюлер каза, че ще каже нещо по въпрос. А благодаря, аз замествам Кати Пири, която не можа да присъства днес тук. Тя иска да подчертае, че Турция е важен партньор на Европейския съюз и економически, и политически. Следователно е много важно да се модернизира е, митнически съюз с Турция, както предлага Европейската комисия. Има обаче няколко въпроса, които тя иска да повдигне. Първо, тя иска да подчертае, че своевременността на този доклад трябва да бъде взета предвид, тъй като в момента все още в Турция е обявено извънредно положение. Европейския парламент миналата година замрази преговорите за присъединяване. Според нея също е важно Турция да модернизира а, този митнически съюз, за да имаме силни връзки. И тъй като преговорите по асоцииране са за присъединяване са замразени. Що се отнася до визовото либерализиране или либерализирането на визите, има седем цели, които трябва да бъдат постигнати от Турция, още не са постигнати. Като комисия Либе смятаме, че трябва да се включи споменаване правата на гражданите, основните свободи. при един съвременен митнически съюз винаги трябва да има глава за правата на човека. Надява се колегата да стигнем до компромисни изменения и да работи активно с колегите. Господин Долтън ще бъде заменен от своя колеги. Да, говоря от името на господин Далтън, който от името на ЕКАРЕ е докладчик Сянка. Господин Далтън го каза и при представането на от доклада. По принцип той подкрепя текста. Той също така смята, че той съдържа търговски аспекти, които би трябвало да бъдат оставени на комисията Инта господин Долтан е съглас, че включването на услугите в Митническия съюз трябва да бъде важен елемент от търговските преговори, както и земеделието, обществените поръчки и енергетиката. Що се отнася до либерализирането на визите, господин Далтън излезе с известни предложения, чиято цел е да посочат, че този въпрос трябва да бъде разгледан в рамките на диалога за либерализиране на визите с Турция като нещо отделно от търговските преговори. В този смисъл той смята, че Европейския съюз трябва да даде либерализиране на визите само на държави, които изпълняват всички условия за а, такива визови облегчения или либерализиране. В Турция това не е така. Седем от целите още не са постигнати включително биометрични пътни документи, които отговарят на европейските стандарти разглеждане на законодателство и практики, свързани с тероризма, които да отговарят на европейските стандарти, е, защита на данните и прилагането на споразумението за реадмисия между Европейски съюз и Турция. Благодаря. Още двама души искат да се изкажат. Мари Кристин е първа. Благодаря, господин председател. Ние сме комисия по граждански свободи, но и от нас се иска становище по доклад, който е на Инта. Ние не можем да вършим работата на Инта. Нас не ни интересува единствено търговията. Интересуват ни правата на човека и демокрацията в страна, с която Европейския съюз иска да задълбочи митническото си споразумение – според мен доклада на господин Согор трябваше да се представи в комисия Инта. Това е първия проблем. На второ място Турция не е коя и да е страна, защото там има много сериозни проблеми с правата на човека и демокрацията. Знаете, че в парламента гласувахме през ноември, както казаха и социалистите, резолюция, която трябваше да замрази отношенията между ЕС и Турция. Митническото споразумение не е нещо изолирано. То е резултат на дълги преговори с Турция. И желанието на Турция да се доближи до Европейския съюз, даже да бъде член на времето. Ето защо това не е изолирано споразумение. Би трябвало ние като Комисия по гражданските свободи да обясним, че за нас е много важно върховенството на закона и демокрацията в страните наши търговски партньори. Ето защо аз съм автор на множество изменения в тази насока – Нашата група е за усъвременяване на споразумението. Неговите текстове вече са устарели, но ние сме против задълбочаване на каквито и да било отношения. да, измененията ви са съвсем ясни. Съжалявам, че ви притискам, но трябва да сме кратки. Извинявам се и на преводачите. Ще свършим максимално бързо. Да, и аз ще бъда бърза. Има много добри предложения за правата на човека, но има прекалено много съдържание, което принадлежи на комисията Инта. Най-големия проблем всъщност е кога излиза този доклад. Замразихме преговорите за присъединяване. Според нас трябва да се замрази и това споразумение за митнически съюз, тъй като не му е времето сега да го актуализираме. Ако искаме да изпратим ясно послание на Ердоган, що се отнася до присъединяването. Освен това, трябва да подчертаем, че либерализирането на визите, митническия съюз, модернизирането на последния са две отделни теми, а не една. Много може да се говори. Основното тук е, че не е сега момента. Благодаря. Да, тези над 60 изменения всъщност ясно показват какво мислят различните групи по този доклад. Е, на господин Шогор, благодаря на колегите. Пак се извинявам за по-дългия дебат. Всеки път, когато говорим за Европейски съюз и Турция, винаги не мислете, че съм го забравил. И комисията беше тук, но мисля, че 10 минути вече пресрочихме. Ако комисията иска да каже нещо на господин Шогор, да му го каже в писмен вид, ако може. Имате ли нещо против госпожа Моцола? Вие сте права, готова сте да избягате. А, предполагам, че това е да. Да е, нали? Да. Да, искам да ви кажа, че като координатор ще ви се налага много често да го правите. Това не исках да го кажа пред всички, но го казах. Благодаря ви, ще се видим утре в 9. Много ви благодаря.